Uh, Добре дошли, колеги, на втората част от е, изслушването за използването на потребителите на Фейсбук от страна на Кембридж Аналитика и последиците за защита на личните данни последици. Това е втората част, организирана от комисията Либе и Триавко и Юри ние представляваме тези четири комисии тук и присъстват и ще присъстват и други а, председатели на комисии. Не знам кои точно ще могат да додат. Госпожа Делво е тук, заместник председател на Юрий Пол Рубик ще, ще бъде също сред нас. Важно е всички тези комисии да участват активно в изслушването. Към нас ще се присъедини заместник председателя на ИМКО и на КАЛТ, надявам се. Но това не е съвсем сигурно и така. Колеги, на 4 юни се проведе първото из... изслушване няма да навлизам в подробности, но също така смятам, че е важно да кажа, че първото изслушване беше много ам, така много полезно. А, Софи, може би да направиш същото и за тук. Очакваме още членове да се присъединят към нас, но те в момента пътуват. След пред решение на председателския съвет на 12 април и срещата с Кодин Цукерберг, парламента реши да проведе три задълбочени изслушвания с представители на Кембридж Аналитика и Фейсбук. Колеги, знаете, че имахме проблеми с а, това да подсигурим участието на най-важните експерти. Смят... Ние смятахме, че ще бъде интересно и важно да изслушаме мненията на тези, които отговарят за съответните дейности. Днес ще изслушаме нашите гости. Втората част ще се е, ще бъде посветена на защитата на личните данни и лична неприкосновеност, дигитални цифровите платформи е, и дял, пазарните дяволове на социалните медии. Е, третата част ще се проведе на 2 юли. Тогава ще изслушаме комисарите, чието портфел портфолио е посветено на тези теми и те ще е, говорят е, евентуално за е, мерките, които ще бъдат взети от Европейския комит. И сега нека да започнем с нашето изслушване. Имаме три, три, интерес, три интересни панела. Бих искал обаче да ви напомня правилата и да ви помоля да се съобразявате с времето. За, на всеки отделно панел ще има възможност да се зададат 15, 15 въпроса съгласно системата Деонта и след това ще получите отговори. След презентациите от страна на нашите експерти. Ще дам председа... думата на председателите на съответните комисии и след това на колегите, записали се в списъка. Всеки един колег ще може да... колега ще може да зададе един единствен въпрос, който е отправен към един единствен експерт. Разполага с една минута за това, а експертите разполагат с две минути за да отговорят на на въпроса, но ще се придържаме стрикно към а, отпуснатото време. Ако даден а, член на комисия отсъства от а, залата, ще се даде думата на следващият на смисъка. А сега мисля, че можем да пристъпиме към изказванията. Андрея Егелинека която е председател на ИДПБ и на, съответно на националният орган на Австрия, господин Деле и Стив Сатърбил от Фейсбук. Ще започнем с първият панел, първата част от нашето заседание – А сега първо давам думата Извинявайте. Ние сме демократично и отворено институция. Ще помоля председателите на комитетите и заместник председателите на комисиите да кажат нещо. Мади, искаш ли да кажеш днес? Аз представлявам комисията по правни въпроси. Ние разглеждаме тези проблеми от гледна точка на приложимото право, законността и към кой съд да, бъде отправ... да бъдат отправени съответните жалби, приложението прилагането на националното законодателство, както и проблемите, свързани с новите технологии и интелектуалната собственица. От името на Юри ви пожелавам добре, добре дошли и се надявам, че наистина ще проведеме едно открито и е, ползотворно обсъждане. И какви е, могат да бъдат е, последиците и какво може да се предприеме с цел да избегнем подобни е, проблеми в бъдеще. Така че мисля, че можем да приключим до тук. Може би някой от е, председателите, заместник председателите на друга комисия искат да вземе думата. Не в такъв случай започваме нашето изслушване. изслушване даваме думата на Андрея Елинек председател на Австрийският национален орган. И имате думата. Благодаря, госпожо дами и председател. Гос... ОРОЗД влезе в сила на 15 май. От тук нататък Европейският бе създаден Европейски независим орган, създаден с помощта на националните органи и, и Европейската комисия. Казус Кембридж Аналитикълс се разследва от Националния нерган на Обединеното кралство, тъй като Кембридж Аналитика е, има седалище в Обединеното кралство. Четири души могат да бя, бяха обявени за виновни. Но тъй като как казус, тъй като делото и разследването започна преди влизането на, е, на общият регламент, Продължаваме да работиме в тясно сътрудничество с съответните разследващи органи. Разследвания бяха проведени и резултатите ще бъдат публикувани през юни или е, юли. Както, както знаете, основното в общият регламент е да има отчетност и съответните предприятия трябва да докажат, че спазват правилата и че от, се отчитат. Разбира се, общият регламент регламента не може да реши всички проблеми, но разполагаме с много по-добри инструменти, отколкото разполагахме преди това. Директивата за защита на данни влезе в сила преди 20 години. Ако още тогава прилагахме необходимите правила, такива каквито бяха разписани, нямаше да има нужда от общ регламент. Но ако се инвестира в защита на данните предварително, като е, има съответното инвестиране в е, защитата по е, подразбиране, не е необходимо да се, да се правят инвестиции, големи инвестиции в последици. В момента се, се, раз, се разследват около 30 трансгранични е, казуси е, по силата на разпоредбите на общият регламент. Фейсбук, е, Кембридж Аналитика са само върха на айсберга, както многократно беше казано, но трябва да ги споменем. Всъщност, след раз, разкритията Фейсбук а, призна, че, раз, че е споделял данни на потребители и дори на лица, които не са потребители. Все още обаче не знаеме какъв е бил размера на а, това споделяне. Националните органи, европейските органи трябва да помогат на потребителите да защитат своите данни. Все още не може да се обработват данни, ако няма изричното съгласие на потребители. Миналата седмица в Wall Street Journal се е, беше зададен въпроса дали в в Съединените щати не трябва да се приеме някакво законодателство, което да бъде подобно на общия регламент. От различни наши партньори в света има широк интерес относно а, общият регламент. не само американските предприятия, американските фирми проявяват голям интерес не само за това, по начина по който трябва да прилагат тези разпоредби, но и защото има много голям интерес от страна на гражданите. Господин Деле. Благодаря за възможността да се обърна към Европейския парламент, толкова престижен парламент. За мен е чест. Искам да кажа, че аз произхождам от Кембридж аналитика и отидох в Кембридж аналитика като гражданин и познавах до известна степен правата защита на данните. През декември 2015 година прочетох една статия от Хари Дейвис в Guardian. Стана ясно, че една британска компания е обработвала политически данни на стотици милиони американци. Видях потенциала за тази ситуация и разбрах, че може да се започне дебат по много въпроси в трансатлантически план. Освен това, разбрах, че въздействието на това, което се е случило, е много голямо и особено значително светлината на медийната динамика около Брексит и президентските избори в САЩ. Отидох при журналисти с доказателствата, които разполагам и съответно информацията около Кембридж Аналитика се появи или поне част от нея благодарение на моята дейност. Всеки етап обаче на всеки етап с удивление наблюдавах как пиар отдела на Фейсбук отхвърляше обвиненията, за които знаех, че са верни. Нещата им се получаваха поне до март 2018 година. Всъщност някои определят този период като казват, че Фейсбук просто е Кембридж аналитика, само че с по-добър пиар отдел. Има известна истина в това твърдение. Това, което прави Кембридж аналитика, Фейсбук го прави всеки ден. Макар, че до отдавна, до неотдавна не ги притискаха. Какво означава така наречената прозрачност отдолу нагоре? В момента не е лесно да се установи такава прозрачност, но не е задължително това да остане така. Целта е в крайна сметка гражданите да могат да разберат как се формира информационната екосистема и освен това техните въпроси трябва да получат правилния отговор. В случая с Кембридж Аналитика, по време на първото ви изслушване, вие слушахте професор Дейвид Керал, и той говори за последиците във връзка с съдебните дела в Великобритания. Относно Фейсбук, аз започнах собствено тълкуване на различните искания на граждани това се случи още през 2016 година. Помолих Фейсбук да ми даде информация до така наречените пикселови данни, свързани с моя профил и до така наречените Custom Audiences данни. В крайна сметка обаче, след като ми беше отказвано много пъти, Фейсбук се съгласи да предостави част от информацията, но ограничи периода, в който мога да я ползвам в рамките на 2 месеца. Въпреки всичко, в рамките на този а, срок, аз видях а, и то с а, ужас а, колко много рекламодатели, стотици на брой, а, всъщност а, получават информация от Фейсбук. Второто ми искане се отнасяше до така наречените пикселови данни. Това са така наречените страници извън Фейсбук, на които съм проследен като потребител. Тази информация може да е изключително ценна, особено с задна дата. 18 месеца по-късно не съм получил списъка но моите усилия доведоха до задаване на въпрос към Виш служител на Фейсбук в британския парламент. Освен това, Марк Зукърбек беше поканен в Европейския парламент. Той коментира случаи пред Американския конгрес. Няма съмнение, че исканията в крайна сметка ще породят а, а, възможно да се получи малко повече информация и да се а, създаде малко повече прозрачност. Аз след известно време започнах да се боря на една нова основа с независима трета страна, която се нарича тръсти. След известно време обаче Фейсбук разговаря с тръсти и намери начин как да е, посече още в началото моите оплаквания. Съответно, трябваше да се обърна към ирландския орган за защита на данните, който обаче не е предприел нито една стъпка за да приложи законодателството във връзка с моите жалби. Точно обратното. Всъщност този орган е органа, който позволява на Фейсбук да отказва да спазва европейското законодателство по отношение на защитата на данните. Отново казвам, Фейсбук всъщност е Кембридж аналитика, но с по-добър пиар отдел, по-добри юристи и по-добро лобиране. В крайна сметка всичко това не е добре, че се случва. Аз не търся прозрачност за целите на прозрачността. Аз искам да разбера как работят системите и да кажа това на другите. Създадох една организация с идеална цел, personaldata.io и ние формулирахме стратегия за изпълнение, която е свързана с платформите. Всъщност, Фейсбук не е чак толкова ключова в целият този процес. Фейсбук и Марк Зукърбърг искат да получат нашата благословия, да получат нашето извинение, но докато го правят, в крайна сметка те ще цементират своята власт в рамките на една информационна екосистема, която те самите замърсяват. Като альтернатива, много от тези данни могат да бъдат копирани извън Фейсбук чрез правото на преносимост и а, могат да се създадат и допълнителни услуги, които да представят един добър противовес на властта на Фейсбук. Пикселовите данни на Фейсбук, например, могат да се внесат в а, а, системата на един а, експерт по данните, който може да даде информация на потребителя за това какви различни становища потребителя би трябвало да чуе. Това е една иновация, която би могла да донесе много ползи. Всъщност, преносимостта би могла да даде възможност за иновации и за по-голям баланс на властите. Марк Зукърбърг обаче ни отказва възможността да имаме достъп до нашите данни. Е, и съответно той иска да се ползва от много различни услуги и да продължава да създава проблемите, които сам е създал. Всъщност това е логично. Той се придържа към един устарял бизнес модел и на него не може да му се вярва, поне докато продължава да го прави. Благодаря и сега следващия оратор от името на Фейсбук. Имате думата за 10 минути. Uh, chairs and distinguished благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Аз съм Стив Сатърфрид, съм директор на отдел отговарящ за лични данни във Фейсбук. Тоест аз съм човек във Фейсбук, който отговаря за въпроси, свързани с личните данни по отношение на продуктите ни за реклама и платформите за тази цел. Работим постоянно с нашите инженери, за да идентифицираме всички проблеми, свързани с личните данни, още в момента, в който разработваме продуктите си. Фейсбук развода продукти, които дава възможност на хора по цял свят да се във връзка с хората, които са им близки. А нашата а, платформа за развитие дава възможност да се свързва с други приложения и платформи, като а, се защитават лични данни и се спазва принципа за преносимост на личните данни, който е заложен в общия аргумент за защита на данните. Днес сме тук да обсъдим един специфичен инцидент, свързан с платформата Фейсбук, а именно нарушаването на правилата на Фейсбук, момента в който доктор Александър Търнбол е прехвърлил данни към Кенбридж Аналитика и след малко ще се опитам да ви обясня какво сме предприели като мерки, за да гарантираме, че това, което се случи с Кембридж Аналитика, няма да се случи отново. Но искам да се впусна тази възможност, за да ви представя по-общо практиките на Фейсбук за лични данни и как спазваме разпоредбите на общият регламент. Също така бих искал да ви убедя, че някои от предпосите, свързани с лични данни и рекламата във Фейсбук, наговарят на истината. Много днес се говори за доверие. Тема етика беше е, нарушаване на доверието между Фейсбук и нашите потребители, които ни използват ежедневно. Ние правим всичко възможно да си върнем това доверие чрез по-смислени процеси и вътрешни процедури. Доста време ще ни отнеме, за да се справим всички предизвикателства, които сме изправени, но ние сме поели ангажимента да се справим с тази задача. А сега няколко думи по темата днешното изслушване, е именно Кембридж аналитика. Най-напред бих искал да отбележа, че най-добрата информация, с която разполагаме, предполага, че не са споделяни данни на европейски потребители от доктор Коган с Кембридж аналитика. Това зависи и от това потвърждават и Цветското последния господин Коган и от договорите сключени между GSR, неговата компания и Кембридж Аналитика. Няма обаче да можем да, да докажем, че това е 100% истина до момента, в който нямаме възможност да, да извършим аудит на данните, които получи Кембридж Аналитика, за което все още чакаме разрешение от съответния компетентен орган на Съединените щати. Този факт обаче по никакъв начин не омалуважава значимостта на случилото се и на усилията, които ние предприехме, за да гарантираме, че това няма да се случи отново. Какво направихме в това отношение? На първо място през 2014 година променихме политиката си, за да ограничим броят на е, сведенията, които приложенията могат да искат от потребителя и също така проактивната възможност да се преразгледат данни, които се предоставят на всички приложения, които искат нещо повече от базисните данни. След което продължим с стъпка напред. В момента, в който използвате някакво приложение, приложението може да ви иска разрешение само за ограничен брой данни, а именно име, профилна снимка и имейл адреса. По за да иска повече данни, трябва съответно приложение да премине през пълен прелект и анализ от нашия екип. На второ място, ако не сте използвали приложение повече от 3 месеца, ние възпрепятстваме това приложение да има достъп до вашите лични данни. На трето място, през април, дадохме възможност на всеки потребител да види в нюсфида си с кои приложения е свързан профила му и възможно да се откаже да използва приложенията, с които не иска вече да има нищо общо. И също така, преди да променим платформата си през 2014 година, разгледахме всички приложения, които са имали доста до лични данни, когато сме имали е, някакви съмнения е, временно прекратихме достъпа на тези приложения, когато имаме по-сериозни е, съмнения. Напълно премахнахме тези приложения от нашата платформа. Тоест, разгледахме стотици хиляди приложения и сме от, а, повече от 2000 такива. Добавихме огромни усилия, за да се подготвим за общия регламент за личните данни. Това ни е отне огромни усилия, стотици хора, които, разговор, които търсеха инновативни решения и стотици експерти по правните аспекти. Няколко примера. Опустихме контролите и разпоредбите, т.е. вместо да трябва да разгледате всичките настройки в повече от 20 екрана, сега може да го направите само от един екран. Също така подобрихме и достъпа на потребители до възможно да коригират своите данни. И между другото всички тези услуги са на разположение всички наши потребители по цял свят. Също така поискахме от европейските потребители да изрично да се съгласят с три типа събиране на данни. На първо място специфични информации, използване на данните им за разпознаване на лицето по снимка и е, до, разрешение да споделяме е, те, данните им с е, трети партньори, за да могат те да им предоставят е, персонализирани реклами. Като всеки един наш потребител в Европа може да откаже всяка една от тези три категории. И също така специфично искаме всеки да потвърди, че е се запознал с тези тези изисквания преди да може да продължи да използва Фейсбук. Работата ни в по отношение на лични, лични данни не спря на 25 май, дори напротив благодарение на екипа, който събрахме за да работи по общият регламент, създадохме един постоянен орган, който работи единствено и само по въпросите за защита лични данни в Facebook И да търсят начини да дадат възможност на потребителите да имат повече контроли. Като част от този, тези усилия даваме възможност за да те наречат чиста история. Т.е. имате възможност да се запознаете цялата история, която е забрала Фейсбук за употребата на различни вебсайтове. Може да изчистите тази история и да продължите да използвате профил профила си от начало. Когато обявихме тази, е, тази услуга, не беше още много ясно какво се опитахме да постигнем. Не е също ясно обяснихме какво се, може да постигнем с него, но го направихме целенасочено, за да чуем обратната връзка на самите потребители. А сега няколко думи за уточнение как точно работи нашата услуга и в частност как работят нашите рекламни продукти. Искам много ясно да стане какво правим и какво не правим. Първо място в отношение на рекламата. Много ясно искам да заявя, че нашия бизнес модел се основа на, основава на рекламата. Смятаме, че това е най-добрият модел, който ни позволява да постигнем целите си. Е, рекламите, които виждат нашите потребители, са целенасочени. Тоест, използваме данните за персонализиране индивидуализиране на рекламите, които виждате. Опитът ни показва, че нашите потребители искат да получат целенасочени за тях и индивидуализирани реклами, след това това помага, разбира се, и на рекламодателите. Рекламите във Facebook се оказват много важни за малките предприятия с ограничен бюджет за реклама рекламата и че лични данни не си противоречат. Можем да предоставим добри реклами, казвайки на потребителите кои сте, но без да им подаваме личните ви данни. Както вече казах, искаме специфично разрешение от нашите потребители преди да споделяме лични данни с трети страни. Също така имаме и, и услугата избор на реклами, който дава възможност на потребителите да, да предпочитат да получават повече реклами от даден рекламодател, има също така възможност да разберат защо получават реклами от съответната компания. И е, следващият ни въпрос е свързан с това как Фейсбук използват данни на хора, които нямат е, профили във Facebook, тъй наречените сенчести профили. Нека да стане много ясно. Фейсбук не създава профили за хора, които нямат профил във Фейсбук. Много приложения използват е, Фейсбук, за да бъдат техните реклами по-интересни е, и привлекателни. Използват се и други методи, за да станат по- по-успешни рекламите, включително и чрез логина в Фейсбук. Когато използвате а, приложение, когато използва Facebook, ние получаваме а, информация за вас, а, защото а, независимо дали сте, в момента сте включен в Фейсбук или не, и дори когато нямате профил в нас, тъй като те не могат да знаят дали ви имате профил или не. Ни получаваме тези данни и ги използваме по различни начини, ако мога да обясня по кои, но не и създаваме сенчести или фиктивни профили за никого, в това мога да ви уверя. И както каза нашият директор Марк Цукерберг, ако не можем да щим данните на хората, не заслужаваме да ги обсъждаме подслушваме. Случай с Кембридж аналитика ни даде възможност да преосмислим начинът по който се развива нашата платформа. А общият аргумент за защита на данните ни даде допълнителен стимул да преосмислим начинът по който защитаваме данните във всичките ни услуги. Мисля, че постигнахме доста смислени подобрения в практиките си, но признаваме, че ни чака и още доста работа. Още веднъж много ви благодаря за възможността да се изкажа днес пред вас. Очаквам с нетърпение възможността да отговоря на всичките ви въпроси. Благодаря ви. Сега пристъпваме на незабавно към въпросите. Припомням ви системата една минута за въпрос, две минути за отговор. Списъкът беше много внимателно организиран съгласно метода Дехонт. Има един заместник един случай, в който един е, колега ще зададе два въпроса, тъй като друг колега не може да присъства, като става въпроса за заместване в рамките на политическата група. Това е единствената промяна в предварително договореният между политическите групи списък. И така започваме с заместник председателят на комисията Юри Мари... Мади Делво за една минута. Благодаря. Искам да задам въпрос на господин Сетлфилд. Вие казахте какво прави Фейсбук сега, за да защити данните на потребителите, като наблегнахте на европейските потребители. Същата политика прилага ли се и на останалите потребители извън Европа? Или това е политика само за Европейския съюз? И ако погледнем назад, какви мерки щехте да предприемете, за да има по-лесен достъп до правосъдие за онези потребители, които са били потърпевши предвид различните е, правни системи и законодателства. Първо, ние предоставяме предоставяме еднакъв, еднакво ниво на защита на европейските и на останалите потребили в света. Фейсбук в Ирландия е администратора на данните за Европа. Фейсбук достан... другите, другите данни се администрират от Америка. А, сега вече имаме една обща рамка за защита на данните по силата на общият регламент. Вие а, попитахте какви мерки можехме да предприемем. Ние първо а, изслушваме нашите потребители, и изслушваме техните забележки, но също така сме в непрекъсната контакт с експерти и вземаме предвид мнението на едните и на другите при създаването на продуктите. Аз ще задам втория въпрос на господин Сатафит преди няколко дни в Нью Йорк Таймс се каза, Второ, Кембридж Аналитикъл получава данни от Фейсбук. Информацията от потребителите и какъв, какъв вид информация получавате и на, как, на какви платформи се предоставят реклама с политически цели, която е насочена към потребителите и а, как, какви мерки взима Фейсбук за това. Първият а, въпрос а, за, за на, написаното в Нью Йорк Таймс относно партньорството а, с а, производителите на съответни съоръжения. на оперативни системи. Много е важно да, да, да, да, да се, да се знае какви са нашите взаимоотношения с тях и с какво са по-различни от е, производителите на е, приложения. В е, миналото цялата, цялата система беше много, много по-различна, отколкото е днес. Е, тук е, нямаше примерно App Store, от който, можеш, от който можеха да бъдат качени съответни приложения, както е днес. Тогава имаше раз, различни системи, като Black, BlackBerry или системите на Nokia и така нататък. Тогава Фейсбук беше все още много млада, новосъздадена компания, но работихме в, в тясно сътрудничество с други фирми, за да им помогнем да разпространят и да въведат Фейсбук в своите е, мрежи. Колко тези партньорства съществуват и до днес? 50 до 60 горе-долу. Но до края на годината ще, ще прекратиме практически всички. Втория въпрос. Откъде предоставящите реклама набирате информация за потребителите? Кембридж аналитика е е а, предприятие, което се занимава с а, а, реклама. И мисля, че последният е Въпрос е на какви платформи или сайт, сайтове са, е направена политическа реклама от страна на различните рекламоподаватели, включително и на Фейсбук и на Инстаграм. Третия, госпожа Мецола от НП. Аз не съм фан на Фейсбук. Аз съм от страна, където много потребителите са многобройни и практически цялото население на моята страна, но платформите на Фейсбук трябва да вземе предвид всички слабости. Знаеме много добре, че Кембридж Аналитика и други, други фирми са манипулирали потребители, включително и по време на Брексита и много граждани на моята страна. как можем да бъдем сигурни, че това няма да се случи от тук нататък, че данните на хората и информацията наистина е защитена. И а, а, и няма да бъдат също така а, жертва на неорганизирани тролове, които а, включително а, твърдат, че са фалшиви новини, новини, които не са фалшиви. А, Кембридж Аналитикъл не е получавал реклама от европейски потребители, но по-добре на, ваш, на вашия втори въпрос. Какво, да, какво можем да направим, за да не се използват нашите инструменти за ам, по време на изборите? Първото нещо, което вие казахте е, е следното. Вярно е, че много от не, не, неправомерното използване на инструменти се извършва чрез така наречените фалшиви акаунти или сенчести профили. И правиме всичко, което можем за тяхното изтриване или закриване много, много, много пъти можем да разкриеме тези акаунти в момента, в който те се създават и да ги блокираме в момента, в който а, биват създадени. А, също така сме взели мерки за борба с фалшивите новини. В крайна сметка никой не иска да, да се разпространяват фалшиви новини, така че работиме в тясно сътрудничество с трети страни, които проверяват а, а, нови, новините и съответните информации, особено когато те са сен, сензационни, което обикновено е характерно за фалшивите новини. А, фалшиви новини е, за закриване на е, сенчести в активни е, акаунти. Също, също така се използват понякога така наречени фалшиви реклами. Така че е раз, разпол... ще разполагат е, гражданите в най-скоро време с така, наречените, така наречения New, uh, Newsfeed, където ще могат да видят всички реклами, които ще бъдат uh, на сайта. To... Моля, една минута за въпроси, две минути за отговор. Аз първи наруших правилото, но нека да се придържаме към регламента. Биргит Сипел, благодаря още веднъж към господин Сетърфилд. Условията на така наречения ап This is your digital life. Разбрахме, че данните могат да се изпращат на трети страни, т.е. Facebook целесънасочено е направил контакт с създател на приложение, като е знал, че данните ще бъдат оповестявани пред трети страни. До каква степен това е практика, която е била в рамките на Закона за защита на данните по това време? Освен това, как ще гарантирате, че са изпращани данните само на човека, който е използвал приложението, но не и на неговите приятели. И в заключение, Всъщност рекламите засягат личната неприкосновеност, защото както видяхме е възможно да бъдеш индивидуално манипулиран с всички данни, така че има разлика между рекламите и ефективните, ефективната защита на личните данни. Благодаря за въпросите. Да. Политиката на приложението на доктор Колган е такава, че може да се споделят данни отвъд самото приложение. Нашите условия обаче се прилагат независимо от това какво може да разкрие в рамките на своята политика създателя на приложение. Не може да се променят политиките на други, като включиш нещо в своите собствени. Е, онова, което е направил доктор Колган с данните, е, не се позволява по силата на нашата политика. Това би било нарушаване на, на, на нашата политика, когато се прехвърлят е, данни към е, големи компании за реклами, например. По отношение на данните на приятелите. Е, по времето, когато приложението на доктор Колган се появи на нашата платформа, ние предвидихме да се дава специално разрешение за достъпа до данните на приятелите. Целта беше да се завързват социални връзки. Всъщност това беше и първоначалната цел на Фейсбук. Чухме от редица хора, че би трябвало да премахнем тази възможност и го направихме през 2014 година, когато променихме своята платформа. Освен това, редица хора неодавна ни казаха, че смятат, че би било по-добре да могат да си възстановят приятелските мрежи извън Фейсбук. И така стигаме до въпроса за преносимост на данните. И накрая относно ефекта на рекламите върху личната неприкосновеност. Естествено, че има такъв ефект. Всеки път, когато се използват лични данни, независимо за каква цел, трябва да се вземе предвид личната неприкосновеност. Ние смятаме, че е важен принцип на прозрачност и освен това хората трябва да имат контрол. Благодаря Дан Долтан от ЕКР и ИМКО. Благодаря господин Сатрафилд. Моят въпрос също е насочен към вас. Много чуваме за това колко хората се притесняват относно личните си данни, като се има предвид характера на скандала, именно за употреба с личните данни. Е, искам да попитам какво е практическото въздействие върху Фейсбук. Затова нека да попитам. Паднаха ли приходите ви в Европа след скандала? На второ място, колко европейски граждани са напуснали Фейсбук и са закрили профилите си след скандала? Отговор. В края на първото три месече получихме съответната информация. Мога да я споделя. Мисля, че цифрите са положителни. Ние естествено спазваме законодателството, когато оповестяваме такава информация, съответно нашия приход. Ще ви дадем информация на по-късен етап за въздействието. Аксел Фос от ТНП и Ливе. Благодаря, господин председател. Искам да задам един въпрос към госпожа Елинек Искам преди това обаче да подчертая дебело. Номер 2 е английски. Английския канал е на номер 2. Оставам с впечатлението, казва господин Фос. че едва ли повечето правила са онова, което ще спре хората да заобикалят разпоредбите на регламента за защита на данните. Всъщност контрола е онова, което е важно. Няма смисъл да се въвеждат правила и да се казва няма да правиш това или няма да правиш онова и в крайна сметка хората да не ги спазват, а пък ние да добавяме още правила. Вашата агенция разгледа ли този проблем и какви са резултатите? Въобще, според вас това проблем ли е? Натрупването на норми. И какви са резултатите от вашата дейност? Какво може да се направи, за да се подобри контрола? Благодаря за въпроса, господин депутат. Европейския съвет защита на данните заседава веднъж. На следващото ни заседание, отварям скоба и казвам, че Съвета току-що беше създаден на 25 май. Следващото заседание на съвета ще бъде на 4 и 5 юли. По силата на разпоредбите за групата по член 29 ние работим по много различни теми, свързани с контрола. На европейско ниво този орган ще има възможността да взема решение. Нашата работа едва сега започна на 25 май. Те първо ще обсъждаме въпроси за контрола, за мерките за изпълнение. Искаме да бъдем проактивни, а не само да действаме в последствие. До сега сме имали 29 случая в трансграничен план, които се разследват. Независимо от случаите, свързани с жалби на ищци, ние ще работим и активно. Ана Гомеш от СНД е, и Либе. Um, Асоциираната компания на Cambridge Analytica SCL, която се е участвала и в предварителната кампания за референдум в Обединеното кралство, е, се е намесвала и в избори в на държави на Карибите и в някои случаи откровенно е подкрепила дадени политически партии. Въпросът ми имате ли информация дали това се извършвало, е извършвало с данни от Фейсбук? Освен това, в а, писмо от 3 юни Международна асоциация поисква от Фейсбук да приеме външен аудит. Не сме чули още реакция от ваша страна. Ще приемете ли изцяло външен аудит на действията ви? Ако не, може да ни обясните защо. Обяснихте, че ще се че, че възнамерявате да изготвите аудит със задна дата, но очаквате разрешение от Обединеното кралство. Защо? Благодаря ви за въпроса, госпожо Гомеш. По отношение на практиките на SCL и на други компании, не съм наясно кои, за какви практики говорите. Това, което казвате е обезпокояващо, но не съм запознат с тези твърдения и не мога да ги коментирам. По въпроса за възможността да се подложим на външен аудит, трябва да отбележа, че ние непрестанно сме обект на външни аудити. В Ирландия сме аудитирани от съответният компетентен орган на Ирландия два или три пъти годишно и резултатите се предоставят на компетентният, компетентният орган за защита на личните данни. Работим в тясно сътрудничество с а, комисарият, отговарящ за личните данни на Ирландия. Знам, че от много близо ни следят, особено Откакто влезе в сила общият регламент, очакваме този надзор само да се засилва. Същото въжи и за FTC в Агенцията на Съединените щати, които разбира се изисква от нас да се подлагаме на одит два пъти годишно. Софи Инфелд от Либе, групата на либералите. Благодаря, господин председател. Много интересно беше да чуем представителите на Фейсбук, но е доста странно да ги питаме дали имат нещо против все пак да спазват закон, ако много ако не им представлява голям проблем. Много ви благодаря за ангажимента, който сте поели по отношение на личните данни, но бих предпочела всъщност да спазвате закона и да, се, да разчитате на органите, които е, съблюдават за спазването на законата. Въпросът ми е защо толкова дълго време ни отне да, да се задействат е, органите за защита на личните данни. Радвам се, че, те, че първо ще започнете да работите и по-активно. Подобно на Роберто, Роберта Мецело, и аз смятам, че Фейсбук има много положителни аспекти, така че нека да не отричаме всичко изцяло, но разполагате ли всъщност с националният капацитет и също така националните органи на лични данни? Смятате, че ще се приспособили към новото положение? Как може да гарантирате, че няма да се повтори отново същото нещо? И в редките случаи, когато се окаже, че Фейсбук не държи чак толкова нашите лични данни, колкото вие в момента твърдите, вие ще сте там, за да приложите европейското законодателство и да защитите нашите ам, права. Към кого беше въпроса ви? Към госпожа Еленек, уточнява госпожа Интвелт. Благодаря ви за въпроса. действително различните национални надзорни отговори не винаги разполагат с нужният персонал, за да съблюдават за спазването на новият общ регламент. Но в момента разработваме механизма, и уточняваме какво е позволено и какво изисква общият регламент. Това е и целта на Европейския комитет по защита на данните. Ние трябва да сме координиращият орган, изготвяме ръководни насоки и всички останали национални органи могат да допринесат за дебата, да изкажат своите резерви или да допринесат с коментари. съществува трансграничното сътрудничество, което скоро беше подръв... само на доброволни начала, сега вече се вписва в по-организирана структура. След влизането в сила на регламента бяха изготвени голям брой насоки за прилагането му. но всъщност и, в, и преди влизането в сила на регламента сме изготвили голям брой тълкователни становища и препоръки, но нямахме възможност да а, излизаме с решения с обвършващ характер. Но няма никакъв смисъл да започнем с предложение за изменение още до първи ден влизане на сила от новия регламент. Трябва да видим как ще работи системата на място. Много е важно да се спазват всички разпоредби. Е много важно да има надежне процедури в, тази, в това отношение, които да съвпадат с разпоредбите на общия аргумент. Така че дайте ни шанс да заработим ефикасно. Благодаря ви, Карлос Коел има думата от НДП, от Либе. Благодаря ви, моят въпрос също е отправен към господин Сътърфилд. Повече са европейските потребители на Фейсбук, отколкото американците. Господин Цукерберг заяви, че общият аргумент на данните ще бъде вдъхновението му за целият, за действителността му в целия свят, но в крайна сметка реши да прехвърли повечето подведите под юрисдикцията на американският режим за защита на личните данни. Защо го направихте? На какво се дължи тази промяна на мнението ви и за европейските граждани? Как може да гарантирате, че спазвате изискванията на общия регламент? Благодаря ви. Аз ви благодаря за въпроса. Отново ще повторя, че същите механизми за контрол, които се прилагат в Европа, се прилагат и в останалата част на света. Това са системи на контрол, които сме разработили е, съгласно разпоредбите на общия регламент за личните данни, които прилагаме сега по цял свят. Вторият ви въпрос, ако не се лъжа, беше е, какви гаранции може да дадем на европейските потребители, че спазваме закона. Ами, аз съм друга за да ви кажа, че спазваме общият регламент, че две години се подготвяхме, за да, спа, за да приведем механизмите си в съответствие с новия регламент, но знам, че на вас това не ви е достатъчно. Ние трябва да покажем, че спазваме регламента, разработвайки нужните инструменти за целта инвестирахме огромни средства, за да гарантираме правата за лично е, на производствените данни в, е, по целият свят. Тоест, изготвихме единна точка, на от която да можете да се запознаете всички данни, които са в Facebook за вас, както и възможност да ги свалите. Платформата всъщност е инструмент за преносимост и има ограничено на количество сведения, които можете да изтеглите от платформите следствие на Cambridge Analytica, но платформата по своята същност е възможност данните от Facebook да бъдат извлечени, да бъдат дадени на рекламодатели, които да изготвят своите продукти въз основа на вашият профил. Така че ще докажа най-вероятно, че спазваме общия регламент с действията си, а не само на думи. Благодаря ви, казах, че има няколко заместници, така че отново ще подаде втори въпрос Мади Делво от Любата си демократите в Юри. мадам. Моя въпрос е към госпожа Елинек. Споменахте, че в момента разглеждате 29 трансгранични казуса. Доста са. За разследването трябва да разчитаме на националните органи. А, и как се, про как става самото сътрудничество. Може би от една страна няма, няма дост, достатъчно персонал, но също така господин Делек каза, че примерно ирландските Ирландския национален орган не е, меко казано, бил много така склонен да защитава личната неприкосновеност. Какво, какво ще кажете за, за по-добро сътрудничество между националните органи? И втория ми въпрос е следния. Регламента за електронната неприкосновеност също е също ли е в вашето обхват на дейности на Благодаря ви за въпросите. от гледна точка на органите за защита на данните трябва да кажем следното. Едно от основните задължение е да има е да има конвергенция и да има хармонизиране, тъй като нашата основна задача е да преодолеем различните виждания и подходи, за да можем да постигнем едни и с едни и същи решения, т.е. Да, по, да постигаме до решения, които се приемат е, единодушно или поне с две трети от е, гласовете. При всички случаи има и възможност за разделно гласуване при вземането на решенията. Това е начина по който е, функционира нашият орган по силата на разпоредбите на общия регламент. Но при всички случаи работим в много тясно сътрудничество с националните органи и в е, е, миналото разпространихме насоки, които са усъвременени, които са в съзвучие с общият регламент. И мисля, че всичките колеги го правят, защото нашата основна цел е да постигнем наистина приложение на европейското законодателство добре и навсякъде. Ян Албрехт. Благодаря. Въпрос към господин Сатърфилд. Казахте, че спазвате законодателството на съответната страна или в която е, извършвате дейност, но предполагам, че има доста голями разлики между европейският закон и китайския закон, да речем, в областта на неприкосновенност, но казвате, че при всички случаи а, спазвате закона. Но, що се отнася до данните във Фейсбук, на, каква, на, каква прав, на какво правно основание го извършвате? Аз просто се, интерес, се интересувам как а, как определяте законния интерес в този процес, на какво основание го правите и още нещо. Няма. Вие не обработвате данните чрез приложения, но чрез сайтовете по какъв начин и как идентифицирате благодаря, господин Албрехт. Колкото до правното основание за обработка на данни, при отсъствие на приложение в нашите правила правното основание е много ясно разписано. Колкото до законния интерес, законния интерес е такъв какъвто изисква, го изисква закона. Тоест, разбира се, има много законни интереси, които се вземат предвид като предоставянето на сигурност и защита е едно от тях ако ние идентифицираме някой е, зловреден оператор на, в Фейсбук или на друго място, правиме всичко възможно, за да е, е, предотвратиме ползването на данни от този оператор. колкото до въпроса за, за преработването и обработката на данни, когато трета страна включва някакъв инструмент на Фейсбук в и използва съответния сайт е необходим адрес IP, бисквитки и съответните инструменти за идентифициране. Всички тези неща са абсолютно необходими за предоставяне на базисната услуга. Така че има идентификация. Но целите е, за които го използваме, са много ограничени, като например осигуряване на, е, на, на, на, на защита и на безопасност. Благодаря ви. Господин Вос. Имате възможност отново. Спокойно господин Вос от името на НП е Либе. Това е въпрос към господин Сатърфилд на немски. Ще го задам. Also ich Моят въпрос е следният. Мисля, че той беше задаван многократно фалшивите новини и тяхното разпространение. До известна степен отговорихте на въпроса, но бих искал да знам какво трябва да се направи в бъдеще и какво може да се подобри тук при нас, за да няма подобни явления отново в бъдеще. Необходими се да, да видим какво точно трябва да се направи. Има ли някакви пропуски в правното основание, в законодателството, по какъв начин нещата могат да се оправят за бъдеще. Благодаря ви за въпрос. Няколко, неколкократно споменах а, усилията, които правим за борба с фалшивите новини, но виждам, че вашия въпрос е малко по- обширен и по-всеобхватен. Едно от нещата, които правиме е следното. Да, да има по-добро е, хората да бъдат по-наясно е, с е, нещата, да осъзнават, защото да, да могат Естествено, че искаме да разпространяваме само новини, които идват от проверени източници, но а, за това не можем да го правиме сами. Ние трябва да бъдем подпомагани от правителствата, от неправителствените организации, а, за да могат а, и същевременно хората да бъдат много по- да, да, да, да, да осъзнават, да, да, да знаят, да разбират много по-ясно следващият. Господин Вайндел Холцер, преди няколко седмици Фейсбук започна да повишава осведомеността на хората, да говори за това, че иска да спази регламента за защита на данните. Смятате ли, че има ефект от тези изявления или това е само PR кампания? Идентифицирате ли някакви проблеми? Освен това, има ли страни, където да имат добри практики? На следващо място. Какво смятате вие относно защитата на правата на потребителите чрез колективни искове? Благодаря за въпроса. Нека да отговоря първо за колективните искове. По този въпрос компетенция имат държавите членки. В Австрия парламента не тръгна по този път, но в други държави знам, че това е факт. Това означава, че би могло да се действа малко по-ефикасно. На второ място, относно примерите за добри практики. Регламента защита на данните е в сила от 4 седмици. До сега виждаме, че различните органи си сътрудничат по един добър начин, създали са модел за ефективна комуникация по отношение на прилагането в 28-те държави членки. Нека да почетая нещо и то много дебело. Регламента влиза в сила веднага, той се прилага веднага. Съответно, трябва да се разгледа законодателството, което ще трябва да се промени в национален план. Трябва да има такива промени във връзка с общия регламент за защита на данните. Напомнете ми какъв е третия въпрос. Въпроса за ПР акциите. В началото заявих, че би било по-добре първо да се инвестира в защита на данните, за да не трябва по-късно да се отправят извинения. Нещо подобно би било много рентабилно от финансова гледна точка. На следващо място ние отчитаме усилията, които се предприемат, по отношение на въздействието няма как да коментирам. Трябва да видим какво ще се случи по съществуващите дела. Знаете много добре от медиите какво се случва. Барбара Спинели. Знаете, че световната общност потребители е нещо измислено от хората с търговски интереси и не отговаря на човешките същества, имам два въпроса към господин Дайе. Е, как е, може да знае отделният човек, че неговия профил е манипулиран и че правилата му са нарушени? На второ място, е, няма ясно определение на колективните искове, но така или иначе те биха представлявали някакъв напредък, тъй като отделните възможности за правна защита са ограничени и са скъпи. Само, че Европейския съд заяви, че само а, че, че има много специфично тълкуване на това какво е потребител. А, смятате ли, че член 80 от общата ти регламент защита на данните е достатъчно ясен. Благодаря. Откъде да знаят гражданите какво се прави с тяхната информация? Всъщност тази екосистема е изключително сложна. Тя е просто зашеметяващо сложна. Тя е зашеметяваща и за дружествата. Има хора, чиято цел е да организират информацията за другите търговци. Ако се обърнеш към някой от тях, и поискаш да получиш информация чрез съответното искане, всъщност организацията или поне част от нея вече е на лице. Има хора, които организират подредбата на тази информация, но те не работят за обикновените хора. Те работят за компаниите. Проблема е, че те се описват сами себе си като обработващи информацията. Аз е, имам някои идеи в тази връзка. Надявам се, че ще получа ясна подкрепа от органите по защита на данните, за да успея. На второ място по отношение на член 80 и колективните искове. Проблема за НПО, за организациите с идеална цел в Европа е да намерят е, случаи, на които да стъпят. Мисля, че проблема може да бъде разгледан по един много по-различен начин. Ако намерим е, услуги, които да са насочени към хората и ако пазара създаде стимули да се действа наистина в интерес на обикновените граждани, то проблемите ще се очертаят много по-ясно сами. И оттам нататък ще е много важно да се препратят хората към съответния механизъм за правна защита. Що се отнася до общия регламент, би трябвало да видим какво ще се случи. И трябва да проявим съзидателност относно това как го използваме, защото има потенциал а, за бъдещето, който за сега напълно не е използван. Ливия Ярока от името на НП. Благодаря, господин председател. Кажете какви са две или три конкретни предложения, които правите конкретно във вашата писмена декларация? На второ място, по, по правата на децата, мисля, че има сериозна манипулация. Какво правите за потребителите на Фейсбук, които са непълнолетни, под 18 годишна възраст? Нашите деца са манипулирани и то много. Виждали ли сте деца или възрастни хора, които да бъдат сериозно манипулирани? Е, наред с манипулацията, която се извършва по време на избори. Нашите деца много често използват Фейсбук и може да се проследи на кого е дадена тяхната информация, защото когато има профил във Фейсбук, който се използва от дете, там също има много реклами. Може ли да проследите кой краде данните, кой ги използва, за да манипулира хората не от политическа гледна точка не с политически цели, а с други цели. За целите на техните симпатии, например, това е основен проблем на всички потребители. Отговор. Господин Дея. Два въпроса задавате, така ли? Не мога да наруша правилата. Може да ви звучи като бюрократ, но така стоят нещата. Вие искате списък 20 секунди. Госпожа Ярока говори без микрофон. Можем ли да правим гъвкавост? Добре, хайде. Първото лесно и ефтино нещо, което може да се направи е да се говори за права и за права за достъп. Има много журналисти, които могат да използват правото за достъп. И ако им се даде това право, те ще си свършат работата. Техните заплати са на лице. Не става дума за необходимост. На второ място, по отношение на така наречените data points, мястото на връзка между Facebook и приложенията, например. Трябва тези пресечни точки да бъдат разгледани много внимателно. Комбинацията от възможността журналисти да гледат тези точки за контакт е нещо изключително важно. Благодаря за тези въпроси, казва господин Сетърфилд. По отношение на рекламите, насочени към деца, това е нещо много сериозно. Естествено, общия регламент защита на данните защита защитава правата на всички категории граждани. Има и една специална възраст, под която не може да се приема, че съгласието е дадено изрично. Е, регламента изисква информацията на младите хора да се дава така, че те да могат е, да я разберат. Всъщност много е важно да се помогне на младите хора да разберат е, под какъв риск са онлайн. Би трябвало да им се каже как да са в безопасност. Никога не е твърде рано да се започне едно обучение, едно възпитание на децата в критично мислене, спрямо това, което виждат онлайн. Можем да започнем да обучаваме, да възпитаваме младите хора за това как да гледат критично на информацията, която им се поднася. Всъщност ние полагаме страшно много усилия по този въпрос и най-вече насочени към 14 годишните и се гордеем с нещо подобно. Има още 5 човека, за да успеем да приключим на време първата експертна дискусия. Биргит Сипел от името на ИТРЕ. Just... Благодаря ви. Внесата от само преди няколко минути потвърдихте, че Фейсбук съзнателно е влязъл в взаимоотношение с рекламна рекламодател, който е, си позволява да, изпол... да прехвърля данни на вашите потребители на трети страни. Казвате, че нямате проблеми с а, е, а, е, посредник, трета страна използва данните незаконно, но вие всъщност за контролирания орган, вие носите правната отговорност, така че как можете да обясните и да ме убедите, че, че повнението ви на времето е, е било законосъобразно съгласно европейското законодателство. Обеден съм, че беше законосъобразно, но действително начинът в случай с Cambridge аналитика съм убедена, че спазихме европейското законодателство. И знам, че това е те, въпрос, който ще бъде задаван много често и ще има много дебати по въпроса. Аз съм тук днес, за да ви кажа, че съм убеден, че ние спазихме закона. Съжалявам, госпожа Сипел, съжалявам, но тук не говорим за вяра, не, е не водим религиозен дебат. Можете ли конкретно да ни кажете как точно сте спазвали правилата, когато ви казвам, че вие сте контролният огън в случаят и не е трябва изобщо да влизате в подобни взаимоотношения? Ами, струва ми се, че глеждайки как се справихме с случай с Кембридж Аналитика, трябваше да се справим по-добре. Трябваше да кажем на хората в момента, в който разбрахме, че доктор Колган несъобразно е прехвърлил данни на Кембридж Аналитика не отговорихме на доверията на хората, на които служим ежедневно и затова се опитваме да помня нещата днес. Allowed, so Само да уточня, допълнителните въпроси по принцип не са разрешени, но без тях ще бъде много скучно противоречи на човешката природа, ако човек понякога не се намеси за допълващ въпрос. Така че благодаря на гостите, че възприемате това. Господин Золо има думата от името на, М, на ИМКО и на СПД. Благодаря ви. Използваме Фейсбук като пример – Фейсбук е една система, която значително влияе върху съвременното общество. И смятам, че за да защитим по-добре е, нашите граждани и ваши потребители, би трябвало да обсъдим е, модел, бизнес моделът на Фейсбук. И Фейсбук прави, полага много усилия, за да даде възможност на своите потребители да контролират данните си и начинът по който те си използват. Но а, въпросът е, че а, вие работите в рамките на една затворена система. А представителят на Европейският надзорен орган за защита на данните подчерта колко е важна преносимостта. А преносимостта предполага една отворена система с нови стандарти. Въпросът ми е дали по този начин не може да се преодолеят проблемите с неправомерната употреба на данните. Дали имате някаква идея? Ами, действително това е тенденция насока, в която, по сме поели за добро или за лошо. Може да има всякакви възможности за потреби с съгласието, следвайки принципа на преносимост и ще бъде много трудно да се разследват и успорят подобни случаи. Към момента потребителите, които предоставят данни на даден вебсайт, имат някаква идея за това какво предоставят и какви са последиците за бъдеще, нещата, нещата могат да се окажат доста по- трудни за тях. Освен това, преносимостта може да се използва някои доставчици за, предпоч... за да предпочитат едни от своите клиенти пред други, т.е. има и проблеми свързани с конкурентоспособността и системата е напълно отворена. Нови са и възможностите за регулиране и за прозрачност и възможност да се привлекат други действащи листа, освен на органите за защита на данните, за да се гарантира, че системата функционира добре. Ще ви дам един конкретен пример. Над 5000 компании работят в областта на маркетинга в информационните технологии. Повечето от тях имат представители днес в тази зала и можете да отидете и да ги попитате как изглежда профилът ви, който, който те разполагат и е почти невъзможно да кажете коя част от това съдържание е законно, съобразно и кое не е. Така че имам големи надежди, свързани с преносимостта, но няма да е лесно да се гарантира прилагането на този принцип. Благодаря ви и последна думата в рамките на този тур от после отговори. Думата има госпожа Барбара Капел от НС. Благодаря ви, господин председател. Въпросът ми е към госпожа Еленек. Вие отговаряте за прилагането на общият регламент за защита на данните и това е едно огромно предизвикателство. Заявихте, че носите отговорност за решенията за някои случаи, в които, които има нужда от тълкуване и всъщност това е прекрасна възможност да се изгради тази обща рамка. Чухме, че Фейсбук е поел ангажимент да спазва разпоредбите на общия регламент. Та въпросът ми е следният. Ако установите нарушаване при, при прилагането, изпазването на общия регламент от страна на Фейсбук, какво бихте препоръчали? Особено по отношение на принудителното съгласие. Какви мерки ще предприемете в подобен случай? Е, е, Благодаря ви за въпроса. Тук не говорим за препоръчване на конкретни правни стъпки или мерки. В случай на нарушаване на разпоредбите на общият регламент, на разположение са различни мерки. Не казвам, че не можем или не можем да използваме тези мерки, ние сме длъжни да ги използваме. Санкциите следва да са пропорционални, ефикасни и целесообразни. В не говорим за препоръки, а говорим за прилагане на закона, както казахте, с пълно право. Става въпрос за общото прилагане на този общ регламент и с цяла Европа. Това беше първият коментар. Втори коментар. Европейският съюз в момента служи за пример за изготвянето на световни стандарти. Редица трети страни проявяват интерес към общият регламент, то не само защото те трябва да се образяват с него, когато техните дружества действат в Европа, но и защото за тях общият регламент е модел за подражание. Благодаря ви. Благодаря. С това приключваме първата първият панел. Благодаря на нашите експерти и на членовете. Продължаваме с вторият панел, което ще бъде за последиците върху изборите. С нас и председателят на АВКО. Госпожа Клер Басът е изпълнителен директор на избирателната комисия на Обединеното кралство и Джол Каплан, заместник председател на Global Public Policy. So, colleagues, uh... И така, колеги, много ви моля, останете с нас за този, за този важен дебат. Имаме двама експерти. Сега ще помоля госпожа Хубнер за няколко уведни дими. Тя е председател на АВКО. И комисия, която работи по въпросите с избори. Да, наистина аз мисля, че трябва да очертая рамката за този дебат. От една страна оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз и, и второ европейските избори до година. Надяваме се, че а, комисията, която извършва разследвания, ще излезе с резултатите, защото би било много интересно да знаеме как се е случило, какво се е случило и какви ще бъдат последиците и цените. А, също така, следващата година ще се произведат европейските избори, следващата седмица ще гласуваме новите правила за провеждане на европейски избори след 40 години след като бяха въведени, включително и много по-широко разпространение на, електронно, на електронното гласуване. За това трябва да бъдем сигурни, че личните данни на потребителите, включително и на кандидатите, са наистина защитени и че е, всички имат доверие в целия процес е, трябва да, да промените, които ще настъпат в а, съответната нормативна а, уредба, ще доведе до а, а, промени, включително и до а, и повече проверки и надзор от страна на Европейския съд, като това ще така възвърне до известна степен доверието на гражданите. Новите технологии, както знаеме, дават а, възможност да достигнем много по-пряко и много по-лесно до а, избирателите, но същевременно дават а, възможност за манипулации и за а, насочване на а, общественото мнение. За това е от особено значение личните права и личните данни на избирателите трябва да бъдат защитени, но същевременно и гражданите трябва да осъзнават какво те трябва да направят, за да могат техните права да бъдат защитени и какво означава да на натиснат бутона приемам еди какви си условия. И в заключение искам да кажа, че трябва да намериме начин за а, да наложиме правила за всички унези, които участват в избирателните процеси, защото в крайна сметка проблема е много по... Е, отива много по-далеч от Фейсбук и Кембридж Аналитика, е, защото утре проблема може да бъде, да се появи отново в различна форма и в е, различно проявление. Благодаря ви. Клер Басет ще изпълнителен директор на Британската избирателна комисия. Благодаря, благодаря за поканата. В началото искам да очертая набързо каква е ролята на моя орган в организацията на избори в Великобритания. Мисля, че това е нещо много важно. Ще ви представя предизвикателствата, с които се борим. Нашата избирателна комисия е парламентарен орган, създаден през 2000-та година. Ние сме независими от правителството, ние покриваме организацията на избори в Северна Ирландия, Шотландия, Уелс и Англия, т.е. в цяла Великобритания Великобритания. Отговаряме и за организацията на референдуми. Днес ще говоря основно за нашата функция като регулатор на набирането на финанси за избори. Когато парламента създаде нашата комисия, той реши, че най-ефективният начин да се регулират кампаниите, да има механизми за отчет и контрол по отношение на финансирането. Съответно, наша цел е да видим откъде идват парите и как се изразходват. Освен това, поддържаме регистър на политическите партии, на водещите кампании. Имаме и правила за това как се кандидатства за да се присъединиш към съответния регистр, как работи при нас този процес. Това е нещо много полезно. На първо място, всяка една политическа партия трябва да се присъедини към регистъра и да предостави базова информация за партията. Освен това, по силата на правилата, е, онези, които участват в кампанията, трябва да говорят за средствата, които са изразходени е, над определен е, прак. Това е 10 000 паунда. Няма ограничение за даренията, за заемите, но те трябва да дойдат от допустим източник. Какво представлява допустимия източник? Компания, която е включена в дружествения регистр, например в Великобритания, не може да се крият източниците на финансиране. Всички дарения трябва да бъдат оповестени от политическите партии и това трябва да стане в рамките на периода на кампанията. Разходите в рамките на кампанията са ограничени. Ограниченията се определят от парламента и са ясно фиксирани. Всъщност 7 милиона за водещия кампанията и в крайна сметка основните партии, сумата за тях е около 19 милиона. Малко по-малка е тя за неосновните партии. За парламентарните избори в Великобритания е, имахме е, период на действие от една година. По време на регламента имахме 10 е, седмици. Избирателната комисия публикува информацията за това какво е изразходено от участващите в референдума или в избирателния процес. Нашата комисия обаче не може да се намесва по отношение на съдържанието на кампаниите, включително твърденията, които се правят в тях. Ние обаче наблюдаваме дейността. Освен това, можем да наложим санкции във връзка с кампания от нерегистрирани лица. Ако нещо подобно се случи, ние трябва да поискаме от тях да се присъединят към регистъра. Ако не го направят, можем да им забраним да водят кампания. Наблюдаваме и средствата, които се използват след като приключи изборния процес, но които са набрани преди самото събитие. Инструментариума, с който работим, идва от преди цифровата епоха. Цифровото водене на кампании е нещо ново, представлява една сериозна еволюция. Дава се възможност сега за достигане до много повече хора на много по-ниска цена. Винаги сме имали микро таргетиране, например раздаване на листовки на хора на определена страница. Сега обаче вече сме на много по-широка основа и достигаме до много повече хора. Ние смятаме, че кампанията е нещо много важно. Цифровата кампания може да има сериозно положително въздействие, когато накара хората да участват в изборите. Всъщност поради цифровите кампании е, все повече хора участват в публичния дебат и електората става все по-широк. Само, че съдържанието е нещо много важно и прозрачността, отчетността във връзка с съдържанието е също е много важна, за да може избирателите да знаят кой се обръща към тях и защо. Както вече казах, ние имаме стабилни правила, но те трябва да се подобрят, за да решим съществуващите предизвикателства. Например, е, съществуващите правила за това как се харчат е, пари всеки ден в рамките на кампанията трябва да бъдат подобрени и ние ще проверим как стоят нещата. Например, от 2003 година насам призоваваме за разширяване на разпоредбите за използване на листовки, които са сканирани в интернет, наред с традиционните листовки. Много е важно да се разгледат категориите, по силата на които се използват средства за кампании в интернет. Едно от предизвикателствата, които имаме в момента, е, че много често се използват цифрови консултанти, но информацията за тяхната дейност не е особено прозрачна. Голяма част от разходите за кампаниите минават през такива е, организации. Ние искаме, освен това, социалните медии да дават информация за това с кого работят и по какъв начин. Освен това, смятаме, че по този начин ще има прозрачност за потребителите. По отношение на нашата комисия, искам да допълня, освен това, че ние работим в тясна връзка с Организацията по защита на данните, надзорния орган в Великобритания. Вие изслушахте неговата председателка по време на предишното изслушване. Изборната комисия няма правомощия да разглежда използването на данни. Нашия прерогатив е само да разгледаме как се изразходват парите и дали това се прави по силата на правилата. Ако е на лице съответната информация за изразходването на средствата, по този начин гарантираме и една стабилна и е, чиста кампания. Използването на фирми като Cambridge Analytica и IIQ е нещо, допустимо по британското законодателство. Тези фирми обаче а, нямат а, право за действие извън Великобритания, ако правилно разбираме оратора, който чете с невъобразима скорост. Ние работим с а, а, службите за сигурност. Накрая по отношение на нашата избирателна система, е, искам да кажа, че ние извличаме полуките от вече приключили разследвания. Е, разговаряме с други органи. Утре сутринта ще се появи а, е, информация за това какви промени искаме да се внедрят. Утре ще разберете информация за първите заключения във връзка с разследването на случая с Кембридж Аналитика ще поискаме да имаме повече правила, да имаме повече права да налагаме санкции. Извинявам се, че трябваше толкова бързо да представя информацията, която имам, но се надявам, че поне съм ви създал обща представа за това в каква среда функционираме. И сега Жоел Каплан, заместник председател на Фейсбук. Добре дошли и заповядайте. Много Добър ден на всички. Благодаря на Европейския парламент за поканата да взема участие в днешното изслушване, да направим анализ на случилото се последните няколко месеца и мерките, които предприемаме за защита на изборите по целия свят. За мен е чест да участвам в същия панел с госпожа Басет. С нея сме работили нееднократно и се надявам да продължим да го правим. На първо място, нека да повторим това, което каза нашият директор Марк Цукърбърг на посещението му в Брюксел миналата е, миналият месец. Защитата на изборите тук в Европа е сред основните приоритети на Фейсбук. Нашият ангажимент към сигурността и честността засягат както е, националните избори в отделните държави членки, така и европейските избори през май до година. Във Фейсбук е, сме твърдо убедени, че нашата платформа може да е сила на доброто в рамките на демократичния процес. Сметаме също така, че гражданското общество и дискусиите могат да се възползват от нашите платформи, когато там се споделя полезна информация. И тук това се случва, има активен обмен между гражданското общество и все повече и повече от вас, от вас политиците използват нашата платформа, за да се свържат пряко със своя електорат по начин, който би бил невообразим преди само десетилетия. Но в последните 18 месеца стана ясно също така, че нашата платформа може да се използва злонамерено от тези, които искат да повлияят на изборният процес през предизборната кампания в Съединените щати през 2016 година се използваха платформи като Фейсбук за всяване на страх и съмнение. И ние във Facebook прекалено но бавно реагирахме на тази заплаха, като се случавахме върху традиционните заплахи, като фишинга и ам, злонамерените софтуери. Сега ще направим всичко възможно подобно нещо не се повтори отново и много сериозно гледаме на нашата отговорност. Държа да, да повторя от самото начало нещо, което каза колегата в предишният а, дискусионен панел, а именно по отношение на Кембридж аналитика, доколкото сме наясно в момента е, че доктор Колга не е споделял Фейсбук данните на е, позватели на Фейсбук, които не са граждани на Съединените щати, включително и европейски граждани. Както каза колегата, не можем да сме сигурни, преди да сме изготвили аудита с задна дата на Кембридж аналитика, ще го направим в момента, в който това стане възможно съгласно разрешението на компетентният орган в Обединеното кралство. От изборите през 2016 година насам си извадихме много важни полуки. Инвестирахме значително и в служителите си си и в технологиите, за да направим подобен вид атаки по-трудни за изпълнение. И много успешно прилагаме тези нови инструменти в наскоро проведените в Европа избори в Франция, Германия и Италия, като се случаваме в пет основни области. Борба с външна намеса, затваряне на фалшивите профили, намаляване в разпространението на фалшиви новини, увеличаване на прозрачността на, на, на рекламите и по-добър контрол на данните, които се използват на външните господаватели. На първо място борба с външните намесващите се отвън. Факта, че всяка предизборна кампания е различна и са различни заплахите, която е Грузият. И една от целите на нашия екип е да разгледа всички, всеки, всички предстоящи избори, да работят заедно с представителите съответните компетентни национални органи, за да, си, за да разберат какъв е залог и да разберат какви са потенциалните заплахи. Също така, все повече повече инвестираме в сигурността. Удовихме броят на хората, които работят в областта на сигурността от 10 000 на 20 000 и служители. Напредъкът с маш... машинното учене и изкуственият интелект ни дава възможност проактивно и предварително да установим евентуални заплахи, като например страници чувств происход, които разпространяват фалшиво информация под предлог, че са представите на гражданското общество. По този начин можем да предотвратим разпространението по фалшиви новини. За първ път го приложихме при време на специалните, на специфичните избори в старт Алабама миналата година и това ни позволи да установим и пред, специфична категория от политически е, мотивирани водещи кампания за учение. Същото направихме и по време на изборите в Италия. На второ място борим се с фалшивите профили. Смятаме, че ние от най-сериозните заплахи във Фейсбук идват от фалшиви профили и в момента блокираме милиони подобни фалшиви профили ежемесечно, като използваме за целата специфични алгоритми, които ни дават възможност да установим факта, че даден профил е фалшив. Третата област, която сме се отучили, е намаляване фалшивите новини. Знаем, че хората искат е, да видят вярна информация във Фейсбук, ние искаме също това. Ведохме редица продукти, които позволяват да се намаля броя на фалшивите е, новини, подвеждащите новини или спама. По-голямата част от фалшивите новини са с економически подбуди, ето защо ние се опитваме да се преборим с тези економически стимули. Например, систематично забраняваме интернет сайтове, които често използват фалшиви новина. Също така намаляваме в класацията подобни сайтове с съмнително качество на информация. Не може да го направим сами за целта. Ни трябва и действията на трети лица, които пряко да се обърнат към нашите потребители и да ги научат как да разпознават фалшивите новини. Както сме въведохме новата система, в началото на тази година. За сега използваме новият механизъм за проверка на, за фалшиви нови в 14 държави. Ще надяваме се да се увеличи броят им и по този начин и с основната система за външна проверка на съдържанието на новините не намалихме значително броят на фалшивите новини. Има също така и нови инструменти за сигнализиране на фалшиви новини, като тази услуга е на разположение по-голямата част от страните по света, където има, хората имат достъп до Фейсбук. Важно също така да има повече прозрачност при рекламите. Хората трябва да са ясно защо виждат дадена реклама, защо точно тази реклама е насочена към тях и могат да проверят към кого друго са насочени рекламите на същия този рекламодател. Също така изготвихме нов инструмент View Ads. Този нов инструмент дава възможност да се познаете с всички реклами на даден рекламодател или политически водещ политическа предизборна кампания, като целта е да се въведе много по-голямо равнище на прозрачност. Инструментът VUAD съвсем скоро ще бъде на разположение тук в Европа и по целия свят. И на пето място нашата работа в подкрепа на гражданското общество ние много вярваме в силата на гражданското общество и отдавна работим с действащи лица в това отношение по цял свят, за да се разпространят кампаниите за привличане на повече господаватели. По този начин сме помогнали да се регистрират стотици хиляди, дори милиони господаватели. Също така работим на безпарти, с безпартийни асоциации, които позволяват да се подобри за, за, за запознатостта на господавателите с участите в предизборната кампания. Направихме го по отношение на франските избори и с един клик може да се запознаете с позиция на различните кандидати по редица въпроси. И също така се опитваме да помогнем на нашите потребители да са наясно как може да се злоупотреби с техните данни и как да се защитят по време на предизборни кампании. Дори да се опитваме да направим всичко възможно, знаем, че защитата на изборният процес на надхвърля отделните компании и отделните економически отрасли. В това отношение смятаме, че тясно сътрудничество с правителствата и гражданското общество са много важни. Работим в по-тясно сътрудничество с правителствата, за да сме наясно какви са конкретните заплахи в всяка държава. След изборите в Германия миналата година, например, работим в много тясно сътрудничество с компетентната федерална агенция за споделяне на данни от Същото направихме и в Италия, за да изготвим ръководни насоки как би трябвало кандидатите да използват онлайн инструментите и да се избегне разпространението на фалшива информация в интернет. Също така работим в тясно сътрудничество, по-тясно сътрудничество с външни партньори. Наскоро започнахме с такова партньорство с Атлантическият съвет, който работи все по сътрудничество с нашите екипи за сигурност, за да може Фейсбук да има незабавна информация за различни заплахи и кампании за дезинформация по целия свят. По този начин се опитваме да увеличим броя на очите, ушите, които ни позволяват да установим, че има фалшива информация. И накрая започнахме нова инициатива, която дава възможност на изборните кампании да ни осведомят за ролята на на различните действащи или лица в дадените избори. По този начин, благодарение на експертното мнение на академичните среди, ще можем ние да подобрим наш... разбирам си за нашата работа. Непостоянно се променя следството на заплахите към изборният процес и ние като компания и като общество трябва непрестанно да се приспособяваме към тях. Ние постоянно търсим нови начини, за да подобрим защитата си. Не можем да гарантираме, че няма да има някакви злоупотреби, но правим всичко възможно, за да инвестираме и да сме една стъпка преди злоупотребяващите. За целта работим тя в сътрудничество с политическите партии, е, правителствата и независимите експерти. Се надяваме да продължим да задълбочаваме да, това сътрудничество, включително с Европейския парламент в предстоящите месеци преди европейските избори. Благодаря ви. Благодаря и на двама ви. А сега да минем към въпросите. Въпрос една минута, две минути за отговор. Първо да Любата на Денита Хубна. ЕПП Авко. Искам да попитам Клер Бъст. Пред, пред, предвид вашия опит като изпълнителен директор, казуса а, така имаше доста, беше доста разгласен из Европа. Това по някак по някакъв начин подкопали доверието на гражданите в цифровизацията и ще има ли някакъв, някакви последици за бъдещето участие на гражданите в процеса на изборите или не знаете? Да, много добър въпрос. Първо, не трябва да забравяме, че, че можем да се опитваме да правиме някакви проекции на какво правят хората, какво ще правят или какво няма да правят, но в крайна сметката а, хората решават последния момент. Да, разбира се, а, и правят се някакви изследвания, но по принцип не разполагаме с достатъчно а, няма достатъчно информация. Така че трябва да бъдем много предпазливи, когато а, се опитваме да кажем какво е трябвало и какво не е трябвало да бъде направено. Защото. Разбира се, ние трябва да играем много по-важна роля в целият процес на осведомяване и така нататък. Но това, това е много е една много по-широка и по-всеобхватна дейност, отколкото може да бъде извършена само от на избирателната комисия. Но като цяло мисля, че хората осъзнават а, потенциала и а, това е добре. Така че. Вижте и особено по-младите хора. И смятам, че това е много положително развитие. Аз ще ви задам въпрос. Как? Не, не, не, не отдавна. А, бе, бе казано, че сте най-ли специални експерти, които да разработат най-лошите сценари Може ли да кажете? А по, как, по, какъв, по какъв начин случилото се за Брексита или а, американските избори мог, може да има някакво отражение след, за последващи избори. Да, в то, тук става дума за, за хората, които наемаме допълнително, за да ни помогнат да направим по-добре, по-подробни анализи на целия процес на изборите в, в целия свят. Разбира се, ние разполагаме с доста голям тим експерти в, в фирмата, но разбира се, трябва да работим и в много тясно сътрудничество с съответните страни и съответните органи, за да можем да прецениме конкретните заплахи за дадени страни за да, за да можем да, събер, да подготвим необходимия инструментариум, който да е целенасочен към даден избори в дадена страна. За да може от една страна да се идентифицират фалшивите акаунти за всеки един от отделен процес, избирателен процес в съответните страни. За френските избори успяхме да закрием около 30 000 фалшиви акаунти преди самите избори в, в Италия. Работихме с не, независим орган за проверка на информацията за изобличаване на а, фалшиви новини и така нататък. Така че все, за, всеки, за всеки един процес нещата са а, индивидуални, персонализирани. Благодаря, господин председател, казва господин Жедовски. А, благодаря на нашите експерти, че са тук днес с нас. Гос... Благодаря, господин Каплан. Очаквахме а, други представители, но вие казахте, че Фейсбук е демократична платформа за обмен на информация. Но как бих могла да имам доверие в една а, фирма, кой, която а, е и е трябвало толкова много време за закриване на фалшив акаунт, е, включително и на моя, който използва мои данни, мои снимки. Кембридж аналитика най-веро, най-вероятно е действал в много европейски държави, е, включително и в Чехия. Ваш, а вашия колега каза, че само в Съединените щати е станало това. Но вие казахте, че сте предприятие, което прилага правилата на, на социалната корпоративна отговорност, но трудно можем да ви повярваме. Благодаря ви за въпросите. Що се отнася до фалшивите акаунти, това е наистина едно огромно предизвикателство, но ние сме насочили огромни технологични ресурси към тяхното закри... откриване и закриване. Е, на практика закриваме и блокираме милиони акаунти, дори преди да ни ги блокираме, преди те да се появат в е, мрежата. Така че пред предприемаме огромни действия, много но при всички случаи имаме, имаме работа с много а, умели ек, експерти, така че трябва да използваме най-съвременната технология и за тази цел сме а, удвоили и личния състав, който работи по тези въпроси. А, на добр... най... Що се отнася до Кембридж Аналитика, разполагаме с данни и с данни, че доктор Коген не е използвал данни на граждани извън Евро... Съединените щати и за, за това не, не смятаме, че е имало последици за избори в други европейски страни. Разбира се, трябва да бъдем много предпазливи при подобни твърдения. И трето, дали имаме дали сме предприятие, което изповядва корпоративната отговорност, да, а ние а, имаме, е, това, това е нашата основна цел и нашата цел е всеки един е, потребител на е, Фейсбук да знае, че правиме всичко възможно за защита на вашите интереси. Госпожа Бресот Авко. Благодаря, господин председател. Искам и аз да се върна към въпроса за 500-те хиляди фалшиви профила, създадени в рамките на 3 месеца. Огромна цифра. Не смятате ли, че най-добре би било да гарантирате, че хората имат някакъв вид цифрова идентичност? В Естония, например, ако искате да коментирате в рамките на онлайн вестници, трябва да използвате е, една карта, която доказва цифровата ви идентичност. Иначе няма как да стане. Това е направено в една конкретна страна, но може да има и други подходи за основаване и определяне на цифрова идентичност. Вие говорихте за 500 милиона. Колко от тях в крайна сметка са успели да минат между капките? Милиони да да се надяваме, че са по-малко. Колко от тях в крайна сметка минаха между капките? Благодаря. 500 милиона успяхме да премахнем в първото три месече. Какво направихме неотдавна, за да демонстрираме своята готовност? Публикуваме повече информация за това какви злоупотреби сме идентифицирали във Фейсбук, какви действия сме предприели. Резултатите, за които докладвах днес, са следните. 3-4% от всички профили по всяко време са фалшиви. Това е голяма цифра и трябва да премахваме подобни профили, като използваме всички необходими инструментариум. Трябва да инвестираме в обучение на машините, артифициална или изкуствена интелигентност – по отношение на цифровия идентитет искам да кажа, че хората в различните райони може да имат различни визии. Същото въжи и за политиците, доколко те смятат, че нещо подобно е необходимо и разумно да се въвежда. Тук се прави връзка с защитата на данните. Ако се получи още повече информация за гражданите, може да се стигне до обратния резултат. Но разговаряме с правителствата. Когато имаме някакво подозрение, че е, някакъв профил е фалшив, ние блокираме този профил, докато не ни се даде доказателство за това кой е всъщност човека, който стои за този профил. Мисля, че за сега имаме резерви обаче относно някакъв официален начин на доказване на идентичност в интернет. Дьорд Шопфлин от НП и АВКО. Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че съм поразен от това, което чух. Виждаме, че Цифровизацията е по силата на своята структура е, не е много прозрачна. Какво ще кажете, господин Каплан, за унгарските избори? Когато казвам, че проблема никога няма да се реши, мисля, че правя точна оценка на борбата която ще се води от власт имащите, от правоприлагащите органи срещу престъпниците. Просто ние сме изправени срещу противници, които са добре финансирани, изключително интелигентни. Техните техники и възможности ще еволюират. Ние като Фейсбук, както и всичките разузнавателни и правоприлагащи органи, трябва да продължим да развиваме своя инструментариум и своите области, за да бъдем една крачка пред тях. И сме готови да работим за нещо подобно. Инвестираме страшно много пари, както по отношение на персонала, който наймаме и технологиите, в които инвестираме това може да окаже негативно въздействие върху нашата печалба, но в крайна сметка е важно да имаме максимално ниво на защита. По отношение на електронното правителство, гласуването в интернет, ние не предоставяме нещо подобно във Фейсбук. Правителствата сами трябва да определят дали могат да гарантират достатъчно висока сигурност, за да има подобна дейност. А що се отнася до това да се накарат хората да гласуват, правителствата може да тръгнат по този път, за който вие говорите, но естествено трябва да има голямо ниво на доверие в услугата, която се предоставя. Педро Силва Перайра от Социалистите и Авко. Благодаря, господин председател към господин Каплан. След скандала с Кембридж Аналитика стана ясно, и вие признавате, че има сериозен пробив в доверието, трябва да се работи проактивно. И аз отчитам факта, че правите нещо. Въпросът ми е следния. Осъзнавате ли напълно и в пълна степен използването на вашата платформа за предоставяне и разпространяване на фалшива информация и за извършване на всякакъв вид е, очерняне в рамките на политическите кампании. Наистина е ли онова, за което говорите, е единственото, което може да направите? Готов ли сте да признаете, че онова, което правите, просто не е достатъчно, за да се справим с съществуващия проблем? Благодаря за въпроса. Ние разбрахме през последните 18 месеца какви заплахи има в рамките на предизборните кампании. Вие говорихте за фалшиви новини, непотвърдена, невярна информация онлайн. Вече казах, ние предприемаме важни стъпки. Започнахме с заличаването на фалшивите профили, които отговарят за фалшивите новини във Фейсбук. Постигнахме огромен напредък в това отношение. Опитваме се да елиминираме финансовите стимули. Голяма част от фалшивото съдържание по интернет е такова, че в крайна сметка то е свързано с финансова печалба. Това са хора, които разпращат спам. В миналото те изпращаха имейли, сега са на нова платформа ние се опитваме да ги изгоним от нашите платформи, да премахнем възможността да печелят те. Това, между другото, не са чак толкова хора, които са свързани с политици. Освен това, променихме нашите алгоритми, за да премахнем степента на сензационност, която съществува. Има и други мерки. Вече разговаряме и с независими, проверяващи съдържанието, фактите и те могат да кажат в рамките на една седмица дали едно съдържание, да речем, е вярно или не и те имат възможност да повлият на начина по който се разпространява информацията. Постигнахме голям напредък от изборите в САЩ през 2016 година. Естествено знаем, че ни предстои много работа. Трябва да сътрудничим с правителства, с представители на научните среди, но има и напредък в много в много избори, проведени неотдавна Франция, Германия, Италия, ние постигнахме много по-добри резултати и ще продължим да работим и да ставаме все по-добри с всеки едни избори, които идват. Кая Калас. Благодаря ви, благодаря ви за направеното изложение. Обясните ни как установявате, че има манипулации на изборите и ни дадохте примери с Германия, Италия и Франция. В Европа обаче има и малки държави с малки езици. Аз идвам от такава малка държава. Само един милион души говорят нашия език. Та моят въпрос е, полагате ли усилия за установяване на манипулациите и в такива случаи или ние сме прекалено малки за, да, за вас, защото и при нас има избори. Един от заседите ни много се вълнува от резултатите на тези избори. А нашите хора, нашите граждани използват Фейсбук и вярват на Фейсбук. Така че въпросът ми е какъв е отговорът ви за тези малки държави. Благодаря ви, въпросът ви наистина е много важен. Знаем, че е, евроизборите са особено сложни, тъй като 27 държави членки ще е, гласуват едновременно. Някои от инструментите, които го упоменаха, изобщо не се основават на езика. Тоест, инструментите, които използваме, е свързани с машинното учене и а, изкуствения интелект за установяване на фалшиви профили, се основават на поведението на профила и по никакъв начин не се основават на нашата оценка на съдържанието на профилите. Тоест, нямаме нужда да, сме, да знаем езика, на който се използва в този профил, за да можем да установим, че има проблем. А също така, в случай, в който установихме, че има специфични инструменти, които привличат потребителите към ферми за кликове, както те се наричат, също е явление, което или тенденция, която привлича вниманието ни. Работим също така и с изборните комисии и на малките държави за предварителен анализ преди изборите и да помогнем на хората да се научат да гледат критично на съдържанието във Фейсбук. Ана Гомеш от Социалисти демократите и Липе. Благодаря ви, госпожо Пасет. Установихте ли, имате ли доказателства за намеса в е, изборите в Обединеното кралство за референдума от Cambridge Analytica, SCL и други компании, като например динамика на поведението и други подобни модели. И също така от четирите водещи консултантски компании, дали имало опити да се установяват специфични профили въз основа на основното местожителство на гражданите, например? Как може да гарантирате, че журналистите, които са били жертва на наказателните жалби срещу тях от подобни дружества и специфично опитите за започнат журналисти няма да постигнат успех? И въпрос към господин Каплан. На какво се ваше сътрудничество с Cambridge От а, наивност или ам, алчност? Как може, да, или некомпетентност? Как може да го обясните? <laughs> Um, you, you got the abuse, and you can get, take the question. <laughs> Sounds like a good deal to me. Um... В отговор ще повторя това, като казах в самото начало. Фактът е, че Кембридж Аналитика и други кампании може да са предоставили услуги в рамките на призмата кампания е напълно законосъобразно, съгласно изборният ни закон. Тоест, разследвахме от нататък дали водещите предизборните кампании са докладвали надежно какво точно са изхачили и как за тези компании. Там нататък се поставя въпроса дали им са допустими услугите, които са били предоставени като безвъзмезни дарения, но не мога да коментирам тези разследвания. Мога да ви кажа, че имаш обсъждане, но няма нередности при докладването. Нямам какво друго да добавя. Също въжи и за действията предприяти срещу журналисти. Този въпрос надхвърля мандата и правомощите на избирателната комисия. Нашата роля не е да разследваме поведението на големи организации и отношението им към журналисти, особено извън изборнията период. Съжалявам да разполагаме с, нужните, с нужния мандат и нужните възможности да го направим. Благодаря. Референдума в а, Обединеното кралство ще, ще, ще има много а, огромни последици за целия свят. Затова трябва да знаеме дали не е имало някакви незаконни действия. И, им, има а, из, известни информации, че са, са, са създадени допълнителни фалшиви акаунти на а, избиратели. Така че го, готови ли сте да споделите всичките данни един месец и 6 месеца след а, изборите, също така да споделите а, абсолютно точна информация за, за разходваните суми и много, много въпроси постъпиха от британският парламент. Трябваше в продължение на часове да отговаряме на въпроса. Ние наистина бяхме, откликнахме на искането на различните комисии, които разследваха прозрачността на референдума. Целта от тук нататък е да имаме из, инструменти, за да могат да може всеки да а, има понятие за съдържанието на, на съответните реклами, към кого са били насочени и каква, колко струват, кой е, е платил този, тази информация или тази реклама и е, към кого е била насочена тя. Е, но. Така че предоставихме информация относно а, реклами по време на Брексита. Намерихме, успяхме да откриеме намесата на РУ, Руската информационна агенция. Госпожа Бресо. За... Те ли ме?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 that there is a lot we can do. And I think the thing I would say that we first need to do is recognise that no one organisation, be that a regulator, a supplier or a government, is going to solve this. And, uh... Никой не... Има много какво да се направи. Първото, което трябва да направим е да, да признаем, е, че никой не може да разреши проблема сам. Така че е много важно да, да имаме е, холистичен да, подход. Да, трябва, разбира се, че трябва да има много строги, строги правила за контрола и не, неодавна пред, предприятите действия в Обединените кралство имаха, имаше положителен ефект и включи, включително и а, избирателната комисия трябва да има много повече възможности за набиране и получаване на информация и разбира се нарушаването на правилата да бъде санкционирано с глоби. Но според мен е необходимо фирмите и а, администраторите на социалните мрежи да поемат своята а, отговор, отговорност, да прилагат правилата и а, да, пред, да предприемат съответните действия, когато има нарушаване на тези правила. А, много Беше интересно да чуеме отговорите на Фейсбук, както и критиките, правени към Фейсбук. Но по какъв начин можете да разграничите рекламите, които се правят за избори? И от тези, тези реклами или тази предизборна кампания може да бъде регулирана. И от друга страна има и, има и ем, предизборна манипулация, за която става дума в последно време. Как можете да да разкриете да, дадена манипулация в областта на изборите. Кога започва тази манипулация? Защото фалшивите новини са едно, но това не е всичко. А, вие зададахте няколко въпроса едновременно. Първо, как да разграничиме политическата реклама от търговската реклама и как да ги, какъв да бъде подхода към едните и другите. Аз вече казах, че е, в самото начало, че нашата реакция беше е, разработването на така нареченият New Ad е, инструмент, т.е. всеки да може да има пълна картина за рекламите, които ще са публикувани на даден сайт. Този нов инструмент дава, дава възможност всеки един отделен гражданин да бъде същевременно свой собствен регулатор. По този начин ще се увеличи прозрачността, хората ще видят кой седи зад всяка реклама и ще стане ясно към кого се насочва даден послание. А, а, това, което в момента се опитваме да идентифицираме е, не, не, не, не, информацията, която не почива на а, източници, е, сензационните новини, раз, различните видове поведения, които смятаме, че е, са неподходящи, за да можем да предприемем съответните мерки срещу даден а, е, такова, господин Перейра. Благодаря, господин председател. Господин Каплан, споменахте някои от най-съвършените начини за злоупотреби с Фейсбук е, за политически цели, а именно чуждестранна намеса, използването на фалшиви профили или веб страници, които са ненадежни. Нека да ви попитам аз за не толкова съвършените начини за използване на Фейсбук за политически цели начини, например, за използване на очерняща информация, например, чрез анонимни коментари, които виждаме всеки ден навсякъде. Може ли да се справим с този проблем, без да имаме задължителен и надежден регистър на цифровата идентичност? Това ще е възможно ли от техническа гледна точка в близко бъдеще? Благодаря. Повтарям още веднъж. Имаме редица начини по които се борим с разпространението на невярна информация в хода на предизборни кампании. Значи, прочистваме фалшиви профили, опитваме се да премахнем финансовия стимул за онези, които правят нещо подобно във Фейсбук. Наемаме трети страни, които проверяват и оценяват валидността, верността на едно изявление. Ние не можем да присъстваме навсякъде. Разчитаме на проверяващи трети страни, които са получили специално разрешение. Освен това, действаме в рамките на разпространението, намаляваме разпространението на нискокачествено съдържание, така наречените кликбейтс, сензат информационни типове информация и така нататък. Освен това се опитваме да насърчаваме разпространението на новини, които идват от надежни източници. Новини, които са наистина информативни, които идват от местни източници. Това се опитваме да насърчаваме. Както и вие казвате, тази битка ще трябва да продължим да я водим и то всички ние Правителствата имат своята роля. Те трябва да образоват гражданите относно информацията, която виждат в интернет. Ние ще продължим да играем своята роля, ще намаляваме разпространението на фалшиви новини и ще се опитваме и ние да образоваме хората за това как да наблюдават какво представлява една фалшива новина. Джеред Батън, благодаря. Ако оставащите Онези, които искат да останат в Съюза в Великобритания бяха спечелили, пък Хилари Клинтън беше спечелил, никой нямаше да организира подобно изслушване. Нека така и така сме тук да задам своя въпрос. Госпожа Батън, Басет по-скоро говореше за финансирането, за правата между другото, имаше двама участници в референдума, които използваха традиционни средства за е, реклама. Същност е, двора на, на кралицата, кралския двор, е, 10 милиона паунда използва, за да е, води кампания за е, оставане. Тази е, кампания проверена ли е? И на второ място, президента Обама също посети Великобритания, за да води кампания за оставане на Великобритания в Съюза. На това посещение и за него бяха отделени милиони. Тази информация проверена ли е? Освен това, средствата, които са използвани, проверени си? Как може Обама да бъде считан за един допустим донор. Отговор. Ние проверихме онова, което се е извършило връзка с тази книга или брошура. Що се отнася до референдума, тази дейност за която вие говорите, се е извършила преди периода на кампанията, а ние наблюдавахме дейността по време на кампанията и всички значителни събития бяха достатъчно надежно докладване. Моли Скотка, ето. И аз имам въпрос към госпожа Басет. Разбирам, че сте приключили доклада си относно сътрудничеството или евентуалното сътрудничество между Волт Лив и други лица. Тук искам да спомена, че замесени могат да бъдат Майкъл Голф и Борис Джонсън. Много е важно да се разгледат средствата и дали не са нарушени правилата. Затова кажете доклада точно по този въпрос дали е приключил и кога ще го оповестите публично. Какво може да се направи, във връзка с изтичането на информация. Хората трябва да знаят какво се е случило. И те искат да разберат, освен това, възоснова на какво са взели решението за напускане на Европейския съюз. Нека да обясня, казва госпожа Басет, че имаме политика, която е, обяснява какво трябва да правим, когато трябва да правим някакво разследване имаме съответно изискване по силата на което даваме съответната информация на засегнатите страни и те имат 28 дни да коментират. И едва когато стигнем до заключение, ние публично оповестяваме тези заключения и съответно не коментираме текущи разследвания. Това е ясна политика, която имаме, защото иначе може да се породи един е, разгорещен дебат. Има много слухове във връзка с онова, което говорихте. Не знам откъде дойдоха те. Искам да кажа, че ние е, работим в рамките на този процес и в момента така тези 28 дни. Може ли да използвам допълнителната минута ми? Започнали сте? Давайте. Значи, нямате правомощия да разследвате Кембридж аналитика. Ако това е така, кой има такива права? Може ли да спрем наистина подривния процес в рамките на кампаниите от е, чужди или местни лица? Е, кой трябва да действа, когато вие нямате права? Отговор. Аз вече казах какви са нашите права и правомощия. Органа по защита на данните в Великобритания има отделни права и правомощия. Много от нещата, които чухме днес, са насочени към нарушение на правилата, свързани с защита на данните. Доколкото знам, организацията ICO във Великобритания сега работи по своя доклад и той ще се появи съвсем скоро. Тук в крайна сметка става дума за различни регулатори с различни правила и те се занимават с много сериозни въпроси. Основната ни задача на моята организация е ние да следим откъде идват парите и къде отиват. Аз не мога да коментирам по други въпроси. Ще позволя на госпожа Молис Кет Кейто да направи това, което тя вече направи, защото иначе не бих проявил човечност, макар че това е в разрез с правилата. Така или иначе, нещата малко позагробяха тук и стана малко по-скучно. Поне имаме системата на пинг-понг. Искам да благодаря, благодаря на всички за търпението и дисциплината. Ще променим малко е, разпоредбите, регламента. Ще дадем възможност за почивка сега до 6.15, за да дадем възможност на всички колеги да дойдат. Имаме много гости. Кратка пауза. Лорд Алан ще дойде, Макс Шремс, Урсула Пахал и господин Пърсър. Председател ще бъде Йозеф Вайденхолцер. Уважаеми колеги, благодаря на председателката на комисията Авко. Данута ти много ни помогна.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 Pardon So, good, uh, good afternoon. Добър ден и добре дошли на последната част от днешното ни изслушване. Съвместно се провежда заседанието с комисията ИТРЕ. Приветствам, добре дошъл колегата Пол Рубих и му давам думата за две минути. Но преди да му дам думата, бих искал да ви представя панелистите ни. Господин Пурса, ръководител на оперативен департамент в ЕНИСА, Усула Пакъл, генерален директор на генерална дирекция в БУЕК, Мак Шремс, адвокат и активист за различни данни от Австрия и Лот Ричард Алън, вице-председател на Policy Solutions. Пол, имате думата. Благодаря ви. Благодаря на колегата Вайнден Холцер. Той много добре се справя с, с, се справя с спазването на отделеното време, така че ще се опитам да направя същото. Съм заместник председател на комисията ИТРА и председател на СТОЛА стола отговаря за законодателното измерение, свързано с научно военната дейност. Ето защо за нас е много важно да видим как може да се подобрят инструментите за гарантиране на доверието. Доскоро инструментите ни всъщност правяха това, което искаха от тях трети страни. Та въпросът ни е как можем да подобрим възможностите на потребителите да гарантират собствената си самоличност в виртуалното пространство. Както знаем, много лесно може да се фалшифицира самоличността а, онлайн. И ако фалшифицирате моята самоличност, например, въпросът е как мога да запазя своя собствеността върху собствените си данни и как мога да гарантирам, че моята виртуална самоличност ми принадлежи и че ми принадлежат и моите онлайн дейности, мога да дам лиценз на трета страна, която да използва моята самоличност или познанията ми. Какво може да направим и с аватарите? Знаете, че те в случай могат, да, случай могат да отговарят на 100% с дадена самоличност. И какви гаранции може да даде Европейския съюз за защита на нашата виртуална самоличност? Благодаря. Благодаря ви. Давам думата на първият ни експерт, господин Стив Пурсер. Благодаря ви, господин председател, и добър вечер на всички. Благодаря ви за поканата да вземем участие в днешното изслушване. А, може би ще ви а, разочароваме, но сме дошли преди всичко за да слушаме тази вечер. След като изслушахме дебатите до момента, се впечатлих от това колко малка част от темите, които обсъждате, е в работната програма на нашата агенция ЕНИСА. И това само, за себе, само по себе си е важно послание за нас. Всички тези теми са важни и всъщност по-голямата част от дискусите, на които присъствах днес тук, са теми, в които изобщо не участва се, И смятам, че това е нещо, което трябва да се промени за бъдеще. И това е посланието ви към вас, хората, които могат да променят работната програма на ЕНИСА. Нека да направим тази промяна, възможно най-скоро. Но ще направя няколко коментара все пак и ще се ноша в положение за да отговоря на въпросите ви. Нека да започнем с положителните аспекти. Интернет и социалните медии безспорно предоставят нови възможности за разпространяване на демокрацията, свободите и ценностите на Европейския съюз и не бива да го забравяме в днешния дебат. Най-лошото, което може да се случи е да наложим контрол, който да възпре тази тенденция, която е нещо много положително през последните 10 години. Ако се замислите, социалните медии играха много важна роля през арабската пролет през 2011 година, в, 2000, в Украина през 2014 година, в Иран през 2009 година и всеки път посланието беше следното. Думите са по-силни, отколкото си мислехме имаме и това всичко отговаря на основните ни цели тук в Европа. Но разбира се, днес сме свидетели на появата на нов вид заплахи, които съпъстват по добре познатите ни отдавна заплахи. И този нов вид заплаха всъщност е дори по-страшна от традиционните вируси, злонамерени кодове и т.н. Преди като бяхте засегнати от някой вирус, бяхте наясно с този факт, а сега говорим за злоупотреби с лични данни, финансови манипулации. Като принцип Pump and Dump, например, с който сигурно сте чули и най-малко е да се говори напоследък. И всъщност основната разлика между тези две категории е, че тук говорим за много, много трудни за разпознаване на пръв поглед заплахи. И това е основната опасност в цифровия свят този, тези заплахи поставят под въпрос доверието в цифрови свят. Цифрови свят няма как да оцелее без доверие. Или ако оцелее, то няма да бъде под формата, която ние искаме. Така че заплахата според нас е огромна. Говорим за доверие. Разбира се, доверието само по себе си не е достатъчно. То е нужно, но безспорно не е достатъчно. И тук идва въпроса за киберсигурността и точно тук е ролята на ЕНИСА. Киберсигурността обобщава всички техники, с които разполагаме разполагаме, за да ограничим достъпа до данни основа на добре е, разписан набор от принципи. Тези принципи, разбира се, може да са различни в конкретните случаи и в зависимост от контекста. Именно това прави нещо, задача толкова трудна. Контекстът е много важен по отношение на сигурността. Изимането предвид на контекста в някои случаи се оказва изключително трудно някои случаи киберсигурността може да ограничи и начинът по който се използват данните, но лошата новина е, че в момента в който извадите данните от контекста на системата, която за която те трябва да бъдат обработени положението приключва, играта приключва до там. В момента, в който тези данни бъдат извадени от системата, могат да се използват за какво ли не. И горе-долу това се случи с Cambridge Analytica и това се случва все по-често с нашите данни с течение на времето. Така че един от основните ни предизвикателства в момента е събирането и е, споделянето на данни в интернет е толкова посъвместно, че става почти невъзможно за проследяване и за контрол. И това трябва да се промени, защото, както вече казах, в момента, в който данните се споделят някъде, те са на там и излизат извън контрол. Разбира се, общият регламент за личните данни ни дава възможност за обработки на данни, използване на данни без съгласие, но как може да приложите на практика този принцип? Нека да се върнем на въпроса сигурността. Сигурността винаги е съчетание от три фактора – хора, процеси и технология. И като цяло, една от грешките, които допуснахме в миналото, когато продължаваме да допускаме и днес, е, че прекалено много се съсредоточаваме върху технологиите. Ако се замислите, голяма част от темите, които обсъждаме днес, всъщност са свързани с процеса или с хората. Така че всъщност бяхме свидетели на провал в а, процеса. Оказва се, че една компания разполага с прекалено много данни, които може да използва злонамерено. Също така имаше грешки и с политики. Такъв смисъл да има политика, ако не можете да приложите на практика. И аз твърдя, че е много трудно да се приложи практика с толкова голям брой потребители, но това е живота. Това е много голяма компания, много богата компания и тя трябва да промени начинът, по който работи. Толкова прости са нещата. Друго важно послание, което трябва да отправим е, че балансът между риски и печалби трябва да се промени, но може би не в чак толкова голяма степен. Няма как да контролираме, да контролираме извинете, интернета на вещите, както контролираме други неща в момента, но трябва да изготвим нужните процеси за целта и това е част от нашето задължение за полагане на грижа. Така че тук не става дума само за нарушаване на процеса и на политиките, а беше нарушаване на доверието и това може да бъде началото на края на интернет в, в който го познаваме. По отношение на общият регламент, според нас той е много амбициозен, много е важен и се надяваме да се превърне в много важен законодателен акт. Поне така ни се струва към момента. И ние сме напълно в услуга на общият регламент. Ще направим всичко възможно, за да подкрепим прилагането му. И пак повтарям казаното до момента. Света се променя и проблемите, при които сме изправени днес, не са същите проблеми, с, за които беше създадена ЕНИСА. Това обаче не значи, че не може да променим и да почне повече усилия. Разбира се, че можем. Говорим за фалшиви новини, злоупотреби с а, цифрова самоличност и нататък. Всичко това са теми, които могат да попаднат в мандата на ЕНИСА. Вие имате възможност да промените нашият мандат. И накрая в регламента на ЕНИСА. Член 14 дава възможност на институциите на, държави, на Европейския съюз, държавите членки е, да отправят специфични е, искания към ЕНИСа за специфични задачи, така че моля ви се възползвайте се от е, този механизъм. Той дава прекрасна възможност да се предприемат е, извредни мерки при извредни обстоятелства. Благодаря ви за поканата. Благодаря много. Следващият е Урсела Бакъл заместник генерален директор на БРИК. Това е Европейската организация на потребителите. Имате думата. Благодаря, господин председател. Добър вечер на всички. Първо искам да кажа, че ясно е, че този скандал Кембридж Аналитика ще има огромни последици от що се отнася до доверието на потребителите. Не става дума само за доверието в Фейсбук, но като цяло в цифровата економика и затова трябва да разглеждаме нещата като цяло. Е, нека не забравяме, че продаването, експлуатирането на данни е економическа дейност и това може да се случи не само във Фейсбук, а и на всички платформи. Затова потребителите считат като цяло, че необходимата прозрачност не съществува. На второ място бих искала също така да кажа, че не става дума само за доверие, както и за подаване на извинения. Говорим за повече, говорим за основни права, които не са зачетени. Практиките, които се описват в този скандал, не само нарушават доверието, става дума за незаконно а, поведение. Що се отнася до случая с Фейсбук? По официалното съобщение на Фейсбук 2,7 милиона европейци са засегнати. Трябва да кажа, че бях изненадана от изказванията, които чухме днес, които се казва, че европейци не са засегнати. Не, това е противоречие с данните, с които аз разполагам. Малко ми напомни на скандала Volkswagen. Те се извиниха, е, казаха, че всичко е законно, след това не се оказа точно така. Без а, информирано съгласие на потребителите тези данни са използвани и се използват а, по, причи, по повод, а, който е различен от този, по който са подадени. В случая с Кембридж Аналитика имахме потвърждения от Фейсбук, че те са спрели над 200 приложения заради евентуална злоупотреба. Както се досещате, говорим за върха на айсберга. Най-вероятно, ако сте ползвател на Фейсбук, някой е злоупотребил с данните ви. Дори и да не сте ползвател на Фейсбук, вашите данни най-вероятно са засегнати. Фейсбук така някак нехайно бе давал достъп до данни на трети страни и Фейсбук не предприе необходимите мерки да коригира ситуацията, след като разбра, че се злоупотребява с данни. Отговорът на компанията не е удовлетворителен, има козметични промени и извинения. Това не е достатъчно, според нас. Забелязват се промени в политиката на Фейсбук за личните данни, които може би са пряка реакция от скандала, но в Европа голямата част от тях така или иначе са свързани и с общия регламент за защита на данните. Имаме и големи съмнения за спазването на общия регламент за защита на данните на настоящата политика на Фейсбук. Какво трябва да се направи? Не само козметични промени. Имаме нужда от цялостни промени, които да променят и бизнес модела и структурата на платформата. Същото може да се каже и за основния бизнес модел и структурата на интернет. Рекламите, в зависимост от ползването, са често срещани в интернет. От тях се изкарват пари. Има конфликт на интереси. Така че бизнес моделът е погрешен. Какво мислят потребителите за това? Нашият член Witch в UK направи едно проучване за бъдещето на потребителските данни. Показва се, че ползвателя се чувства обесилен от това. Хората не са сигурни какво ще е въздействието на ползването на техните данни от платформите и дали изобщо е възможно да предприемат каквито и да било действия срещу тези практики. Смятат, че са им отнети правата, защото един вид тяхното поведение може да доведе до тяхна от увреждане на собствените им права. И затова се отказват най-често. Има много въпроси, които се задават от хората, но пък продължават да ползват Фейсбук. Някои ще кажат, ми явно не ги интересува. Според нас обаче не, че не ги интересува. Причината е, че просто хората се чувстват обезвластени, няма конкуренция, няма альтернатива, няма голям а, заместител на Фейсбук, на пазара или негов конкурент. Скандалът, скандалът отвори очите на много, а, повдигна много въпроси което също е важно. Изненадващо, че в този скандал с Кембридж Аналитика и Фейсбук се обърна много малко внимание на щетите, нанесени на потребителите. Техните данни са били обект на злоупотреба, така че те са на първо място. Поради тази причина има депутати от много държави, потребителски организации, те са и Деко, които започнаха групов иск срещу Фейсбук. Само в Белгия днес, но другите държави ще се присъединят през едните дни. Поискали са компенсация от Белгия. От, извинете, от Фейсбук. 20 000 в Белгия са се подписали под този колективен иск искат е, обещетение не само за засегнатите от Кембридж Аналитика, а искат да представляват всички потребители на Фейсбук по причините, които обясних преди малко. Няколко думи за киберсигурността. Киберсигурността е тясно свързана с личните данни. Данните трябва да бъдат в безопасност. Не трябва да има достъп до тях, който не е разрешен – Смятам обаче, че е съвсем ясно, че случаите, за които говорим днес, не са свързани с киберсигурност. Просто Фейсбук е бил отворил врати а, към всички, които искат да ползват тези данни. След това, какви задължения имаме, за да гарантираме тази сигурност? На първо място, това, което знаем от изследвания на потребителското мнение са свързани с примиряването на потребителите. Те са примирени и към нарушаването на личните данни. Потребителя не разбира какво се случва с тези данни, в които някой има достъп. Няма помощ от дружества, от правителства, за да се помогне на гражданите да разберат дали са им откраднати данните и не само откраднати, но и евентуално оповестени публично. Когато данните излязат, нямаш представа какво се е случило с тях, след като и всъщност потребителите е, се примиряват с това. Свързаните продукти, както знаете, са навсякъде. Не само шпионират е, дружества, но може да се е обект на хакерски атаки. Комисията, за съжаление, не излезе с съответно законодателство. Акта за киберсигурност е едно доброволно начинание, т.е. предлагат се доброволни мерки, няма задължителност на сигурност по дефолт и по проект на свързани продукти. Съжаляваме много, че това е така. Най-вероятно знаете, че не може просто да се разчита на саморегулация и добрата воля на тези дружества. Имаме нужда от силно законодателство. И така, заключение. Нека кажа няколко думи. На първо място, потребителите имат нужда от допълнителна помощ, за да се ребалансира правомощието около ползването на техните данни. Имаме общи регламент за данните, имам и директива за личните данни, но са нужни допълнителни мерки. Общия регламент ще има своето въздействие, но то трябва, той трябва да бъде прилаган надлежно. Каквото, това, което обясни госпожа Елинек за този механизъм за последователност е много важен. Нужни са европейски отговори на нарушенията, които извършват тези големи дружества в Европа. Що се отнася до Фейсбук? Нужно е да се погледне не само скандала Кембридж Аналитика. Нужно е да се направи едно голямо проучване и разследване на настоящите практики за защита на данните на Фейсбук. Така може да използваме новите правила за по-общия регламент за защита на данните. Комисията трябва да направи пазарно проучване в пазара на цифровата реклама. В групата на високо ниво, която се занимава с дезинформацията, поискахме нещо такова. Компенсирането на потребителите също е важно. Имаме предложение за колективни искове за нова сделка за потребителите. Ще ви помолим да подкрепите този текст. И накрая имаме нужда от силни мерки, за да може платформите да носят отговорност за достъпа до данни на трети страни. Явно Фейсбук не е имало процес, а, с който наблюдава и след това <clears throat> спазва а, достъпа до техните данни на трети дружества. Трябва да има ясно носене на отговорност. Потребителските организации ще подават жалби, ще завеждат искове, но имаме нужда от колективни а, искове. Така и в държавите членки също е нужно и силно гражданско общество. За съжаление, такова няма навсякъде в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря. Следващия оратор е господин Шремс. Благодаря за поканата. Очаквах я отдавна, защото мислих, че е време Европейския парламент да се вземе с този въпрос. Ако говорим за последствията, имаме проблем с доверието към Фейсбук и към властите. Ако не разберем какъв беше проблема, защо очаквах това изслушване? Още през 2011 година знаехме за тези неща. Разгледахме ги тези неща, но през 2011 година имаше дебат във връзка с апликациите. Дебат, който продължи 7 часа по време на срещата във Виена – а сега е малко абсурдно да се провежда такъв дебат. Ако 7 години и след това сме разбрали, че има проблем, трябва да се попитаме кой е спал през цялото време. Да ви разкажа какво действително се случи. Ето това е Фейсбук, изпраща се данни на приложение в Великобритания. Всъщност този това действие има връзка с общият регламент за защита на данните и за това сме базирали нашето, нашата жалба на това. Тук не е имало никакво съгласие и никаква преценка от страна на Фейсбук. Тези неща се появиха по-късно. И това са двете неща, които не знаех преди 5 години, но се оказа сега, че са проблем. По- тогава и имаше около 20 милиона инсталиране на апликация. Ще ви дам един пример. Като програмираме една апликация, получавам 25 000 бази данни и на моя компютър, мога да направя каквото си иска. Никой не ме попита във Facebook дали какво ще направя с тези данни. Сега знаем за един, една апликация, но сигурно има още хиляди подобни приложения. И на практика това всъщност беше нарушение на Жен 6, 7, 10 и 25 от директивата. Тези неща бяха изброени в наш, нашия иск. Имаше доклад от 2011 година. Там имаше няколко страници за приложенията Комисията за защита на данните излезе с препоръки със съответният е, бутон за проверка на съответните приложения. Но, но всъщност този бутон водеше към празна страница. Нищо от е, действителното право, предвидено за такива случаи, не беше реализирано. Всъщност е, Фейсбук твърдят, че разчитат на своите споразумения, значи те имат е, екип, който работи по този въпрос и тогава не са разбрали какво стават с е, Кембридж аналитика. И така, всъщност, да се стигна до социалното измерение на платформата. Това е да се иска съгласие. Това са техни жаргонни изрази за съгласието на потребителите. Не мога да. Не смятам, че разчитането на съответните приложения е достатъчно. Това беше положението през декември 2011. Проведохме заседание. Има и протокол от заседанието. Тогава Ричард спомена, че смятат, че има общо съгласие, като използвате Фейсбук сте съгласни, че някой друг може да изпрати вашите данни на друг, за който изобщо не знаете. А това се има предвид с конкретното информирано съгласие. Интересното е, че се говореше за съгласие от трети страни, така че някой друг може да съгласи от мое име за моите данни, което е доста интересен конструкт от гледна точка на защитата – на Фейсбук. Всъщност твърдят, че тези приложения се уреждат от закона. И всъщност потребителят трябва да, потреб... да гарантира, че приложенията следва законодателството. Представете си една бабичка, която използва някакво приложение. Как ще направи така, че това приложение да спазва законодателството? Ние продължихме да следваме, да следим какво става по-късно през 2012 година. Иранският комисар за защита на данните заяви, че трябва да се разгледа проблема още веднъж и да се потърси решение. Преди 6 години. Отговорът на Фейсбук беше, че в момента разчитат на отговор, докладване от потребителите. Ако разчитат на някой да докладва, че <clears throat> Кембридж аналитика е злоупотребила с данните, ще видите, че това не е много добре от гледна точка на сигурността, което показва няколко неща. Първо, става дума за явно нарушение на закона, както е бил в момента. В момента Фейсбук не се е променил. Промениха някои продукти, но останалите продукти остават горе-долу същите. Виждаме, че властите в този случай гледат в другата посока. Цялата процедура беше забавена с 3 година. Всъщност, ирландският комисар за защита на данните не ми даде информацията за това какво са направили. И като получи данните, видях, че това, което са направили, е неприложено. Интересното е, че дали, дали ще има промени с общият регламент за защита на данните. Решенията в Фейсбук, може би, ще трябва да се променят. Ако погледнете политиката за неприкосновение на данните, ще видите, че те твърдят, че печалбата от данните е легитимна. И добре. И се питам дали изследват духа на общия регламент за защита на данните, дори не буквата. Значи в дългосрочен план интересното ще бъде дали потребителите могат да прилагат своите права. Това ще бъде доста трудно. Обжалването е доста трудно. Например, в Ирландия ще струва милиони евро. Имаме едно дело срещу Фейсбук е, с 10 е, милиона евро в е, правни разходи. И накрая. Това е един по-общ въпрос, именно от финансиране за, на приложението на закона в държавите членки, но ми се струва, че на европейско равнище трябва да има финансиране за организациите, които прилагат закона. Защото един такъв случай може да разори едно обикновено НПО. Да. Това е моето мнение за приложимостта на общия регламент. Нещо друго, което е важно, е въпроса за отворените мрежи. Тук става за провал на пазара. Но много хора мразят Фейсбук, но нямат друг избор – монопол, както е при телефоните, газа и останалите. В дългосрочен план ще има достатъчен натиск. Надявам се, че пазара ще си свърши работа. Добре е да се обсъди и този въпрос. Това е едно решение, което може би ще додаде надежди за потребителите. И ще има някои варианти, които и фирмите могат да следват. Благодаря. Yes, Благодаря. Следващия оратор е лорд Ричард Алън. От 2009 година работи в Фейсбук. Директор политики Европа. Заповядайте, Алън. Благодаря, председателю. За мен е удоволствие, че съм тук. И че съм тук с Макс. Аз, както няма да се изненадате, смятам, че нещата изглеждат по различен начин. Нашата компания е отворена към критика и срещаме се с хората, които ни критикуват. Е, регулаторите участват, апробират се всички елементи, свързани с законодателството, но според нас е, оценката на това как да се прилага законодателството е друга. Много често има различни становища, свързани с съгласие и много други идеи в този тип законодателство, но с Макса надявам през едните месеци и години да работим заедно. Сега за киберсигурността и защита на данните. В последната сесия се зададе въпроса за носенето на отговорност. Аз малко по-широко искам да засегна въпроса. Много са важни въпросите, свързани с защитата на данните. Много елементи, свързани с доверието на клиентите, усещаме сега на европейско ниво, в световно ниво и по-специално зловредни действия посредством нашите платформи. Що се отнася до справянето с тях, първата линия на отбрана е да се предотвратява действие на хора с лоши намерения, които да имат достъп до нашите мрежи, как се справяме с фалшивите профили, например. Повечето услуги в интернет имат правила за това кой може да се регистрира и кой не – може да създадеш множествени сметки или пък да се забраняват, или пък да се даде възможност на ботове да участват, т.е. компютри, а не хора. Фейсбук има изклю... Е, друг, е, друго изискване, твоята самоличност, истинска самоличност да бъде записана. Всеки идва, за да споделя с семейството си, истинското си семейство, своите преживявания и трябва да се иска доказателство за самоличност, което е също доста спорно, когато говорим за защита на данните, но е добре да се говори по него. И така, както казаха колегите, ние се опитваме да предотвратяваме регистрации, които нарушават тези правила. Описах част от тези методи. Що се отнася до стандартните методи, а те са свързани с множествени регистрации от определена държава, която да речем знаем, че е високо рискова. Имаме също и едни много а, умели хакери, имаме и водещи експерти, които пък правят разследвания по такъв тип атаки. Публично не говорим много за това, тъй като не искаме на онези, които ни атакуват, да даваме допълнителна информация. Но ако погледнем агенции за търсене в а, интернет и то американски, ще видите, че в дълъг период от време а, те създават реалистични профили, за да може да водят своите кампании по дезинформация. Сега вече знаем как го правят, имаме представа и вече го вграждаме в изискванията си за защита. Зададахте въпрос малко по-рано за унгарските избори. Сега мога да кажа, че при всички избори разглеждаме начина на работа на различни атакуващи ни хакери и се опитваме да предотвратяваме такова поведение в бъдеще. За фалшивите профили. Опитваме се също така да предотвратим обирането на данни, т.е. вземане на данни от публични страни, защото част от данните обикновено са публични и някои лица може да се опитат да вземат тези данни и да изградат база данни на базата на тези публични. Различни сигнали, като логове за достъп, следим и накрая, що се отнася до Кембридж аналитика, правим точно това, което бе описано. Искаме да попречим на хора, които имат легитимен достъп, като например създават ап, да използват данните за незаконни цели. Не съм съгласен, че сме направили козметични промени. Смятам, че сме направили дълбочинни промени. Системата APICO го показва. Тя е истинска, намерението ни е истинско. Това са хора, които искат да създават приложения, други искат да ги използват и ние трябва да ги улесняваме. Но, тъй като ги улесняваме, това води до рискове. Опитваме се сега да намалим рисковете, но това не означава намаляване на достъпа. Тоест, физически трябва да предотвратим достъпа до данни. Други сфери, в които можем да покажем отговорно поведение. Автоматичен е, преглед или преглед посредством хора на различни профили, като например експлуатирането за сексуални цели на деца. Там имаме техники за блокиране на насилствен материал, който въобще не може да бъде качен. Тези материали винаги са незаконни, там няма някакви въпроси дали е или не е и веднага можем да го премахнем. Работим с Европейската комисия в тясно сътрудничество, съобщо с Нели Хрус, бившия, Крус, бившия комисар, която поведе много инициативи в тази посока. Сходни а, техники използваме при пропаганда от терористи, работим с комисария Ромополис и комисар Кинг в а, форума Европейски съюз а, или ЕУ Интернет – Идентифицираме съдържание от ИДИЛ и други терористични организации и се опитваме да го сваляме още преди някой да го е видял. Тези инициативи са изключително важни за доверието, за да може хората, ни, хората а, да смятат, че ние допринасяме, а не рушим. Що се отнася до словото на омразата, работим с комисар Юрова. Там нещата са малко по-сложни, тъй като там трябва да се разбира ирония, сатира и така нататък, свързана с такъв тип слово или реч, но също имаме напредък. Още една тема, по която работихме днес много, са, е, е дезинформацията. Аз съм в експертната група на комисар Габриел. И това, според мен, е най-сложната тема, защото това, което за един е измислена новина, за друг е политическа реч или политическо говорене, така че има големи предизвикателства за даване на ясно определение на този тип дезинформация. Французите искат да излязат с законодателство в тази сфера и ще бъде много интересно да видим какво ще кажат. Решаването на проблема с дезинформацията, според нас, е изключително важно, за да си върнем доверието на хората. И накрая още нещо, за което говорят много и вие, и хората, са правата на електуална собственост, така щото платформите да не се използват, за да се разпространява материал, върху който някой има интелектуална собственост, без да са платени необходимите права. Накрая рекламата. Рекламата бе обсъждана много. Ние смятаме, че онлайн рекламата е приемлив начин за финансиране на много онлайн услуги, включително и услугата, която ние предлагаме. Това е начин малки и средни предприятия да стигат до своите клиенти, до които нямаше как иначе да стигнат, тъй като бариерата е много висока. Също достъп, който е безплатен дава възможност за широк достъп. Често говорим за цифровия вододел и много онлайн услуги са безплатни е, за ползвателя, което всъщност намалява този цифров вододел. Знам, че тук може да има също злоупотреби. Слагаме допълнителни изисквания за рекламодателите, например. При рекламодателите има високи стандарти за съдържание – не се позволяват неща, които и иначе са забранени, или пък съдържание, което в лична комуникация или лично общуване е позволено, в, а, при рекламите не е. Събираме също и информация за кредитни карти на рекламодателите а и предотвратяваме лични кредитни данни. Работим с агенциите за защита на данните в Европейския съюз. Имаме съответни лица за връзка, за да можете да се свързват с нас ако има реклама, която се опитва да продава фалшиви продукти. Също работим и с саморегулаторите в сектора на рекламата. Не е в наш интерес и не няма смисъл да имаме фалшиви или недобри реклами и търсим партньорство, за да се преборим с тях. Основна част от нашия инструментариум е прозрачността. Колегите обясниха как се прави това. Прозрачността ще помогне на всеки един регулатор, независимо в коя сфера, да идентифицира основните елементи, които притесняват и да се предприемат действия. Надявам се това да беше много полезно. Връзка с защитата на потребителите, доверието, киберсигурността. Подигат се интересни въпроси. Знаем, че някои са против тази политика, която имаме, че всеки трябва да излиза във Фейсбук със своята самоличност и то реална. Има също притеснение, свързано с автоматизираното обработване на данни, за да се премахва незаконно или зловредно съдържание. Политици, които са били в нашите центрове в Берлин, питат как може да направим така, че у нези, които преразглеждат данните, не трябва да изгледат терористично съдържание или съдържание на блудство с деца, например, за да се избегне човек също да гледа нещо такова. Искаме комуникацията да е лесна и в крайна сметка ефтина за легитимния бизнес. С удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Thank you very much. Coming now to the questions. Благодаря. Отиваме към въпросите. По една минута за всеки въпрос и две минути за реакция. Въпросите трябва да бъдат насочени към едно лице. Въпросите са на базата на системата Дехонт. Има 40 души, които са искали думата. Ще следвам правилата, които знаете и ще каня ораторите. Първо, господин Радев, НП. Моя въпрос е насочен към Лорд Алън. Нека приемем, че Фейсбук разполага и прилага технологии за гарантиране сигурността на данните на своите потребители, т.е. може да устои на кибератаки но както станахме свидетели, Фейсбук предава данните на своите потребители на разработчици и трети страни, без реално да има контрол върху това какво става с тези данни и как те са защитени. Затова бих искал да попитам дали и как Фейсбук подпомага фирмите и разработчиците, които получават данните на Фейсбук потребители, да защитават тези данни от кибератаки особено имайки предвид принципи 1 и 3 от тех акорда, подписан от над 40 технологични компании, включително Фейсбук през април тази година. И дали Фейсбук прекратява своите взаимоотношения с разработчици и трети страни, които не успяват да защитят от кибератаки данните на Фейсбук потребители? Благодаря ви. Thank you. And the question was directed. Въпросът към господина. Благодаря за този въпрос. Ще отговоря в две части. Първо, малко по-общо. Като сектор смятаме, че имаме отговорност да си помагаме един на друг е в някои области, които описах. Динамиката, която описах, са, че големите <clears throat> фирми като Facebook, Google и други имат методи <clears throat> за обмен на методи и добра практика с други компании. Е така, киберсигурността всъщност не е област, където се търси конкурентно предимство, трябва да се защитава цялата екосистема. И тук могат да се включат инструменти за тази цел и сме готови да обменяме информация, за да сме в безопасност. А, ако други фирми имат слаби места, това може да ни навреди на нас. И така че ако има достъп до една система, ако се използват данните. от там да се прескочи към друга система. Затова работим заедно и всички имаме интерес от сигурността. И още нещо. Каква е отговорността? Между първата и третата страна при преместване на данните при Фейсбук разглеждаме внимателно ситуацията с Кембридж Аналитика. Някои от мерките, които бяха взети са ограничаване на достъпа, другите мерки са по линия на контрола. Но ако помислите, ние се движим навсякъде с самолета а, и прилагаме, инсталираме приложения всеки ден и тук винаги се прехвърлят данни. Това е много интересен въпрос, но не зная дали мога да ви дам пълен отговор. Не зная е, къде трябва да бъде отговорността, колко да, от нея да отиде към собственик на платформата, колко към потребителя, колко към третата страна. Тук трябва да сме открити и отворени. Ако е към собственик на платформата има опасност от закриване на платформата, ако там не се поеме никаква отговорност и хората не са доволни. Трябва да се мине към дебата за това как да се сподели отговорността, така че данните да са защитени, без да създаваме затруднения за хората, които работят легитимно онлайн. Благодаря. Перги Ципел, моля. A... Благодаря. Няма да навлизам в още един диспут с а, Фейсбук, но от създаването <clears throat> на тези апликации знаят, че има легитимен достъп до данните, което е недопустимо. Искаме да зададем конкретно въпрос към госпожа Пател. Много хора използват цифровите услуги, без да знаят какво става с техните данни и как техните данни се използват, как всеки потребител се профилира. Дали е възможно всеки от потребителите да знаят какво означава фалшива акаунта и как да реагират. Искам от вас да разбера какво можем да направим в допълнение, за да изпълним изпълним и приложим всички правила в регламента за защита на данните? Знаете ли, имате ли идея, доколко това е необходимо от гледна точка на неприкосновеността на данните? Има ли нужда от повече грамотност за медиите, работа по този въпрос в училищата? И като говорим за колективните искове и подобни неща в Европейската организация, има ли сътрудничество с организациите, които защитават данните и как изглежда целият този процес, ако има такова сътрудничество. Благодаря. Благодаря за въпросите. Да. Това е нещо, за което мислим постоянно. Какво да се направи допълнително в общия регламент има принцип неприкосновеност, по дефолт и по дизайн. Всъщност, всеки, който използва тези услуги, трябва да, защ... да, защ... да зачита моята неприкосновеност. Така че, когато влизам в съответната приложение, трябва да получа най-добрият вариант за защита на моите данни. Така че, приложението на тези норми е изключително важно. И е, неприкосновеността в електронното пространство е изключително важен инструмент за защита на потребителите. Всъщност, общият регламент не е особено добър по отношение на рекламите, затова искаме да насочим вниманието към неприкосновеността на данните. Грамотността за медиите е изключително важна. Ние сме готови да подготвим съответни приложения, за да могат потребителите да разберат своите права и също така как най-ефективно да подават жалби. Има един друг аспект в общия регламент, които са важни. Съответните власти, които защитават данните, трябва да реагират на съответните жалби, което е изключително важно и трябва да се знае от всички хора. И така ще има по-голяма мотивация за жалби. Да, общо взето мисля, че това е. Има нужда и от обща информация за всички, но не бива да претоварваме потребителите, но бива да се опитваме да управляваме от тяхно име тяхната неприкосновеност. най масното е самите компании да променят своята нагласа. Има въпрос, проблем с избора. За Фейсбук разглежда се и конкурентния аспект от гледна точка на Фейсбук, защото те са в доминираща позиция. Благодаря. Изабела Демонта. Благодаря, председателю. Имам едно питане, свързано с правата на потребителите. Потребителите, които се споменаваха многократно. Въпросът е към Лорд Алън. Бих искала да го попитам следното. Имайки предвид дезинформацията или фалшивите новини, защо такова банална регистрация има при вас? Не е ли по-добре да имате някаква система за аутентикация? Например, с телефонния номер, с изпращане на СМС, например. 2011 година имаше едни новини свързани с разпространяване на данни, изтичане на данни. Исках да разбера каква е реакцията на Фейсбук след като излязоха тези новини, какво направихте, какво предприехте, какъв тип мерки предприехте и дали ирландските власти прекратиха този пренос на данни. Грация. Благодаря. Първо за проверката на а, отделните а, лица. Използваме като втори фактор телефонния номер. Не изискваме по-настоящем, когато някой се регистрира, да даде допълнителна информация за реално име и така нататък, освен когато не възникне някакъв въпрос около определен акаунт. Ако някой докладва, че това е фалшив акаунт, тогава може да поискаме информация. Мога да ви изпратя информация за това как работят системите. Там, където използваме SMS кодове, това е когато някой се е опитал да влезе във вашия акаунт от някакво странно място. Използваме го, за да предотвратим такъв а, достъп, а не проверяваме самоличността с удоволствие бихме продължили този разговор, но мисля, че има доста хора, които биха казали, че не би трябвало ние да събираме повече информация, т.е. да искаме телефонни номера. Някои казват, защо пък ми искате телефонния номер. Що се отнася до процеса след 2011 година, регулаторите могат е, да работят по два начина с такива като нас, т.е. които биват регулирани. Първо, да изчакат, докато не объркате всичко и след това да дойдат и да ви осъдят. Това е един от моделите. Другия модел обаче е по-интерактивен, в който се казва, ето така, искам да се подобриш, ето такива подобрения очаквам от теб, ще се върна след известно време да видя какво си направил. Ето това е втория модел, който следвахме с комисаря за защита на данните в Ирландия. Те дойдоха при нас след оплакванията от 11-та година. Този австрийски студент, ако си спомняте, който се оплака и на сериозно се погледна на тези оплаквания. Съответната служба на Ирландия погледна много сериозно. Стотици хора работиха по въпроса. Сложиха се някои промени, казаха, добре, не са достатъчни, след това казаха още. Това беше процеса. Идеи и отговор. Ангелика Милнер. Um, Благодаря. Доста австрийци има тук днес след обяд. Може да е съвпадение, може да не е. Това, което каза Марк Шремс, искам да продължа е точно обратното на това, което чуваме цял след обяд. Че няма европейски данни, които да са използвани от Кембридж Аналитика. Господин Шремс, вие казахте, че не може да се твърди, че не са използвани данни на европейци. Обръщам този въпрос към вас. Лорд е, Ричард Алън, как ще отговорите? Вие сте тук цял след обяд. Е, Фейсбук казва, че европейски данни не са използвани. След това един конкретен въпрос. Аз съм от групата на либералите. Ние гледаме на защитата на данните и общия регламент защита на данните много сериозно. Установихме, че експерти по защити на данните казват следното. Аз като политик не мога да използвам повече WhatsApp заради е, така наречения data mining, е, който може да изтече от моя телефон. Вярно ли е това или не? Така, съвсем конкретно да поясня положението с Кембридж аналитика. Има по-общи въпроси, свързани с това дали определени апове злоупотребяват с данни. Приемаме, предприемаме мерки, да видим, това го казах – Имаше и конкретен въпрос вече за самата Кембридж аналитика. Те са имали договор с дружество GSR, управлявано от Александър Колган. Александър Колган казва, те моля събирай данни на американци, за да ги използваме а, при американските политически кампании. 97% които са инсталирали апа на Александран Колган, са американци. Доктор, доктор Кълган казва, че той е събрал много данни, които включват европейски данни, но данните, които е дал на Кембридж Аналитика, са само американските, защото това са искали те. Това се опитахме да обясним и пак го обясняваме. Тоест, ако казвате, че Кембридж Аналитика са имали много европейски данни, които са може да използват за кампании в Европа, ние казваме, ние нямаме доказателства за това. Трябва да се направи одит, надяваме се така да е, но трябва да се направи одит. Но, като проследим информацията, поискани са американски данни, той е събрал основно американски и след това им е предал само американски. Това трябва да бъде потвърдено. Искам съвсем ясно да го кажа. Що се отнася до WhatsApp? Изненадан съм за това. WhatsApp е един от аповете, които имат най-силна защита на личните данни там има криптиране от край до край. Никой в WhatsApp или Facebook може да прочете вашите меседжи или съобщения. Заради това криптиране от край до край. И това защитава максимално личните данни. Сега, за списъка с контактите вече може би трябва да говорим, но за основните данни, деликатните, чувствителни данни, те са силно криптирани и защитени. My question goes to Max Schrems. Ich kenne eigentlich zwei Modelle. Das eine ist, dass man verdient mit Werbung. Аз а, знам, че по такъв начин се печелят а, пари или пари се печелят благодарение на рекламата а, и а, копирайта. така наречените авторски права. В социалните медии живеят благодарение на рекламите, като обаче не трябва да плащат данъци, докато радиото и телевизията трябва да плащат такива данъци. Така че по отношение на авторските права, спазват ли се тези права, защото артистите работят за да живеят. Те, техните авторски права трябва да бъдат взимани под внимание от всички медии. А, как може да се съхрани европейската идентичност, като това съдържание бъде поставяно по такъв начин, че авторът да бъде облагодетелстван? From this hearing, take this away. Um, online advertisement is not automatically data driven. There's a lot of тези реклами не се движат автоматично от данните. Ако поставите нещо в контекста на този, тази реклама, това всъщност е, е целева реклама. Индустрията се опитва да събере тези неща. Има онлайн реклама, ако имаш цялата информация за съответно лице. Ако не беше така, едва ли ще да има финансиране на рекламата. Трябва да разгледаме този въпрос малко по-задълбочено, за да отидем отвъд стандартните аргументи. Нямам окончателен отговор, но в рекламата онлайн трябва е, да проверим кой колко пари изказва. Един австрийски издател ми каза, че в микроцелевите реклами изкарват по-малки, защото повечето от приходите отиват в Google и в Facebook. Много е важно тези неща да се вземат предвид при електронната неприкосновеност на данните. Трябва да гледаме по-внимателно тези неща, не само от гледна точка на, на бисквитките. Тъй като разполагам само с 20 секунди, Ричард каза, че трябва да дебатираме отговорността на трети страни. Няма нужда да се дебатира. Има член 26 и 28 в общия регламент. Има, няма нужда от дебат, защото има норма в правото. Next is Miriam Мириам Тали, моля. Благодаря. Въпросът ми е насочен към господин Шолца, защото вие познавате параметрите на правното тълкуване, а гледам точка от гледна точка на европейските служители. Вашите е, решения в съда имат много сериозен ефект върху законодателството в един момент. Вие поставихте един въпрос, си спомням. Дали тези неща ще се променят с общия регламент за защита на данните, но това е притеснение, което споделяме и не зная дали общия регламент е достатъчен да спре експлоатацията от личните дейни. Искам да разбера от вас като активист, прависта, какво смятате за реформата, която в момента е блокирана в съвета и как си представяте бъдещата рамка, която евентуално може да затвори всички вратички, които в момента съществуват. Какви са приоритетите според вас? Благодаря за въпроса. За електронната неприкосновеност аз самия излязох от дебата, защото ми е омръзна да се занимавам с дискусии в Брюксел. Ако се мине е, към дефолт, е, се опасявам, че общият регламент няма да може да помогне, но по отношение на регламента за първи път имам предвид да се вземе предвид политиката на големите фирми. Всъщност, от тяхна страна се игнорират много неща, които бяха обсъдени в дебати в парламента. Не може да се обвързва съдържанието с продукта. Е, и се повтаря във всяк, всеки правен учебник, големите фирми игнорират това. Фейсбук казват, съгласете се, ако не се съгласите, няма да можете да използвате тази услуга повече – каква е теорията. Не знае дали органът за защита на данните ще заведе такова тело. Каква е теорията, която стои зад това, че цялата индустрия игнорира общият регламент за защита на данните? Не знаем на какво се основават. Беше много интересно да се види доколко, къде стига неграмотността в тези отношения, как се борави с тълкуването и се преминават някои малки граници. Малките бизнеси са ужасени от 20 те милиона, които са предвидени там. Това е моето първо впечатление за сега и по тази причина завеждаме дела, за да принудим властите да прилагат закона и да видим има ли възможност за обжазване. И ще, е интересно да видим как самите власти ще реагират на този въпрос. Мисля, че в отделните държави членки ще се реагира по различен начин. Ред на Питикова. Лорд Алан, вие ме засегнахте с вашият чаровен е, цинизъм за информираното съгласие. Дали да знаем, че нарушаваме закона? Ние не можем да си позволим да платим на скъпи адвокати за това. Ще да задам въпрос на госпожа Патъл. Молбата ми е да навлезе малко по-дълбоко въпросите, е, които засегнате във връзка с колективните искове за отговорността на платформите и други мерки. Дали темите като алгоритен наблюдател и правилата за алгоритмите могат да влязат в списъка на основните приоритети? Благодаря ще разделят нещата. Колективните искове е нещо, че в общия регламент за защита на данните не се дава възможност за колективни искове. Това е нещо, което се появява постоянно. Всъщност тук се е дана възможност на държавите членки да избират. Те могат да дадат мандат на организации, които защитават субектите на действата, за предприемане на охранителни мерки. Но това ще стане само ако имат мандат от потребителите. В общия регламент няма изричен текст. Новото, което се предлага за потребителите от Европейската комисия през април, мерките за защита на потребителите включват и колективен иск за нарушение на данните и защитата на данните. Това е много важно този инструмент да бъде прият максимално бързо от законодателите, за да разполагаме с нещо конкретно. Когато има нарушение на личните данни в голям мащаб, за сега само 4 държави членки дават възможност за такъв иск. И затова споменах само 4 потребителски организации, които са завели дела. В останалата част на Европа няма такъв инструмент това е за колективният иск, а пък после за алгоритмите. Всъщност това е нещо, което е много важно като въпрос. Има пряко отношение към общия регламент. Особено поради това, че алгоритмите все още се използват с автоматични за решения. Изкуственият интелект. Тук трябва да проучим прилагането и тълкуването какви са правата на потребителите, ако съответно решенията са взети автоматично за <clears throat> съответните данни. Дали съответният потребител е изключен или не, в общият регламент се казва, че има право на обяснение, потребителят има право да не приеме такива решения. Така че това е една област, в която искаме да има ясно тълкуване от съдилищата. Благодаря. Next is Мади Делво. Мади Делво, заповядайте. Благодаря. И аз ще се обърна към госпожа Пахъл. Бях на две части на това изслушване. Какъв е смисъла да се задават въпроси към Фейсбук, се питам. Никакви новини няма. Всичко е наред, дори като гледам как реагират а, онези, които стоят от тази страна, оставам с впечатлен, че това, което казвате, не е вярно. Нашите агенции, за защита на данните се надявам да имат възможност да приложат новото законодателство. Това е едно от големите предизвикателства пред нас особено що се отнася до хармонизирания подход между държавите членки. Това е най-голямото предизвикателство. Тази заплаха за 4% може би е достатъчна или пък колективните искове ще бъдат такава. Въпросът ми е за защита на данните в рамките на предложението на комисията – как можем да оценим моралните щети, които са нанесени. Това е големия проблем. Говорим за финансови щети, но нека да говорим за нравствените, моралните такива. Благодаря. Това е един от основните въпроси. За съжаление нямам готов отговор. Общия регламент ясно показва, че има и всякакви видове материални и нематериални щети. Това е записано, така че това е ясно. Е, се прилага в целия Европейски съюз. След това, стоеността на данните. Няма стандарт за измерване. Няма ясно, ясна юриспруденция по въпроса. Може би Макс ще ме допълни. Трябва да видим какво ще решат съдилищата, когато някои от нашите организации е, заведат такива искове. Те искат по 200 евро е, всеки един от е, изкоподателите. След това обаче разширихме този иск до всички ползватели на Фейсбук, така че това е някаква референтна стойност. Не става дума обаче само за щети или компенсация в финансови средства, трябва да има компенсация или обещетение за нефинансовите щети. Ще се намеся за малко. Върховният съд а, присъди 750 евро за изтичане на данни, кредитни карти в Канада. До 20 000 канадски долара може да достигне сумата Съдилищата ще решат, но мисля, че 200 евро е най-низката сума, която може да се спомене. Ако се умножи това по милионите, които са засегнати, отиваме над тези 4% и тогава ще стане интересно. Благодаря. Ja, vielen Dank. Ich möchte meine Frage an Max Schrems richten. Ja. Един въпрос за Макс Шремс. Има се много а, залби, някои от тях успешни и всичко това беше доста вълнуващо, разбира се. Но се нуждаем от по-ясен път. А, чрез а, контролни органи, по които да постигаме тези цели, за да може да възстановим доверието. Сега какво Фейсбук трябва да направи, за да възстанови доверието, да си възвърне доверието на Макс Шремс? защото жалби се подават не само срещу Фейсбук, но и срещу други платформи, тъй като потребителите губят доверие. Но достатъчен ли е този контрол? А къде са празнотите? И още един трети въпрос, много накратичко. А, моят а, а, колега от а, спомена нещо подобно. Макс, какво мислиш за защитата в WhatsApp? WhatsApp Що се отнася до WhatsApp? Данните се препродават или прехвърлят към Facebook. Това е основният проблем. Не получихте отговор по-рано. Аз не мога да дам друг отговор. Мисля, че сега е юридически издържано да се използват, което пък е проблем за много дружества. След това за органите на властта с общия регламент е, тези органи разполагат с необходимите правомощия да разследват, да налагат санкции. Големият въпрос не е свързан с законодателството, а културата на личните данни. Аз навлязах в тази сфера като един юрист, който очаква, че някой като е паркирал погрешно да бъде глобен. Обаче в тази а, е, сфера за личните данни никого не го глобяват, където и да паркира в кавички. Изведнъж се говори за меко законодателство, т.е. може да го спазвате, може да не го спазвате. Основният въпрос е да видим какво ще се случи през следващите 2-3 години, да видим дали органите в Европа ще изградят една култура на спазване на това законодателство, както в банковия сектор, както е, в много други сектори, е, движение по пътищата и така нататък. Надяваме се да се върви в тази посока. Какво трябва да направи Фейсбук, за да спазва законодателството? Така или иначе, от до 95% от обработката им на данни е законосъобразна. Тя е нужна за продукта им. В повечето искове, с изключение на един, показваме, че не е трудно да бъдат и изцяло законосъобразни. Проблема е сблъсъка на култури. От една страна този на САЩ, следва калифорнийското законодателство по различни причини, европейският подход, който има други структури – Искаме една обща система, която да се наложи и, и на тези два модела. И от тук идва конфликта. Дори при рекламите ще се решат големите проблеми. Може би малко ще пообеднее Фейсбук, но едва ли пък толкова ще пострадаме всички. Ja, meine Frage geht an äh, Lord Allen. Äh, mich würde interessieren, wie die Zusammen... Още един въпрос, насочен към господин Алан, към Лорд Алън по какъв начин си сътрудничите с Европейската агенция за защита на данните и какво е сътрудничество с ирландските власти? <clears throat> Нека да поясня. Надявам се последните месеци и години в рамките на спазването на общия регламент да сме напреднали Работим с много агенции за защита на данните в Европа. И ако в миналото е изглеждало все едно работим само с ирландците, като те са водещия регулатор по директивата при нас, сега работим много по-често с много други а, комисари или служители за защита на данните. Назначили сме много квалифицирано лице, който да отговаря на защита на данните. Той преди това играеше същата тази роля в Vodafone. Сега той изгради цяло звено. А, и голямата част от ролята му всъщност е да работи с органи защита на данните. Сега не искам да защитавам всичко, което сме направили в миналото. Винаги има валидни критики, които можете да отправите, но има и критики, по които не сме съгласни. Не искам никого да очаровам. Има различни тълкования на закона. И в някои от основните дела, които водихме, спечелихме, по някои губим. Така че понякога сме прави, понякога не сме. Така или иначе, обаче, смятаме, че държим на този регламент. Ще работим активно по него и с органите защита на данните. Тези 5 до 10%, които спомена Марк Шремс, се надявам да ги покрием. И той се надявам да бъде удовлетворен, щастлив. Това е една от целите, които можем да си заложим. Pelleghi. Thank you. Искам да се обърна към лорд Елен, защото ние отговор ви не ме убеди. Ако наистина трябва да се борите, искате да се борите с фалшивите акаунти, трябва да имате сериозна а, система. В момента, в който някой се записва, пращате код по СМС и това ще разреши много проблеми. В противен случай това, че твърдите, искаме да решим проблемите на тези фалшиви е, акаунти, като че ли се подигравате с нас. Сега, що се отнася до е, нормативата за личните данни? По старите регламенти за тези данни, каква, каква беше е, основанието, правното основание? Какъв е легитимният интерес? Защото там за това се говореше. Да се използват данни, за да се изкарват пари от тях ли? Или какво означава за вас това? Uh, Що се отнася до фалшивите профили, питах се да кажа, че това There is a broad principle again in GDPR of data minimization. Всъщност това е тема за дискусия все още не сме убедени, че събирането на значителна чувствителна информация, за да се провери самоличността на някое лице, е обоснована. Този въпрос е, е, е предмет на дискусия. Нашето разбиране в момента е, че там, където има сериозни съмнения за самоличността на дадено лице и смятаме, че акаунтът е фалшив в тези обстоятелства има основания да иска допълнителна информация, но да се иска информация от всички останали потребители не е обосновано. Този дебат е отворен. Може да се, може да се променят отговорите. Някои държави ще въведат законодателство, като например Естония. Не искам да звуча, че не се безпокоя по този въпрос, но трябва да балансираме интересите за сигурност и неприкосновеност на данни. Всъщност, това са нещата, които са необходими, за да се предостави услугата на съответното физическо лице. Така че не смятаме, че можем да разделим тези две неща. Може да се раздели, например, данните за трети страни. Но това трябва да се провери. За сега смятам, че е адекватно и отговарят на общият регламент за същностните функции на съответната услуга. И тогава да се искат тези данни. Благодаря. Един доста дълъг след обед вече отива към своя край. Благодаря на всички. Благодаря ви, колеги. Благодаря за дисциплината. Благодаря, че спазихте регламента. Искам да благодаря и на преводачите. Искам да ги уверя, че оценяваме високо тяхната работа. И сме на ваша страна. Благодаря. Искам да ви припомня, че следващото ни заседание ще бъде в Страсбург на 2 юли. Имаме потвърждение от господин Кинг, господин, госпожа Юрова, господин Ансип, Тимерманс и останалите очакват потвърждение. Тъй като темата Европейското право и основните права Надяваме се, че и госпожа Шерас пак ще участва в заседанието. Не е потвърдено за сега. Но сме сигурно, че тя е информирана, че темата е изключително важна. И е добре да се яви пред нас. Следващото на изслушване ще бъде на 2 юли. За членовете на Либе на 28 юни ще има заседание. Часа трябва да се потвърди. След това има заседание на 2 и 10 юли. И после първо в Страсбург и след това в Брюксел. Край на заседанието. Приятна вечер, колеги.